Goedemorgen, eh, collega's. En, uh... Уважаеми колеги, искам да кажа добре дошли на гостите сред нас. Госпожо Дей, сърдечно добре дошла. Това е важна среща, важно заседание в рамките на освобождаване от отговорност – ние отправихме много подробни въпроси към комисията, получихме отговор от тях. Аз предложих първо да бъде дадена дума на основния докладчик, който да предложи своето становище и ако има допълнителни въпроси да ги постави, след което ще дам думата на госпожа Дейт и на останалите колеги. Господин Шацимакакис. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски, може би е по-лесно да съобщува. Първо искам да ви благодаря за, присъствието. Това е едно от най-важните изслушвания в е, тази парламентарна комисия по време е, на процедурата по освобождаване от отговорност. Днес искам да говоря за счетоводство, за счетоводство съчетано с отговорност е, и цялата структура на нашата счетоводна система – показва, е, че е, действително съществува счетоводна отчетност. Има е, доста информация, много неща могат да бъдат прочетени. Въпросът обаче е дали е, тази информация е, е достоверна информация и е, дали не използваме прекалено много думи и цифри е, само като завеса, е, зад която се прикрива една организирана безотговорност. Искам да кажа е, още в началото едно нещо. По време на, е, престиж... на предишните изслушвания, е, особено с комисарият Чонуш е, и искам лично е, да спомена името му, защото той изключително добре се представи. Е, мисля, че през последните години комисията много-много се подобри. Това, разбира се, се дължи и на усилията на Европейския парламент. Сигурно си спомняте случая с системата на кадастрите в Гърция където комисията продължи да плаща и след 10 години едва парламентът ти привлече вниманието и се постигна резултат. Така че това е съвместно усилие е, от страна на комисията, е, но под натиск е, на парламента и в крайна сметка се постигна това, което е, имаме в момента. Въпреки това, все още има много проблеми и нашия основен проблем е, че ние не можем да освободим от отговорност само един комисар или само един генерален директор. Ние имаме един единствен избор. Ние ви освобождаваме като отговорност всички заедно. Вие носите отговорност по силата на договорите за изправността на всички изплащания. И бих казала, е, че е, това е, всъщност е уръдието. Сега имаме само едно оръжие. Вие носите цялата отговорност не в чисто интелектуален план, а чисто практически. Как вие въртите колелото? за 16-та година подред няма освобождаване от отговорност. И за това искам да ви попитам, кога ще седнем най-после заедно и ще кажем, е, дойде време, е, когато знаем къде са пропуските, къде са несправностите и трябва да ги отстраним. Аз мисля, че това е годината, когато трябва да говорим сериозно по този въпрос, защото е, има една много проста причина Комисията, която в момента е комисия, не носи лично отговорност за случилото се преди 16 години. И аз мисля, че е много подходящ момента е да кажем, нека да завъртим колелото, защото тези комисари са новоназначени. Нека сега да говорим за пропуските, които съществуват, защото има пропуски в структурата и трябва да се постараем да ги е, запълним. Първия е, пропуск, господин генерален директор. Това е, е нивото на генералните секретари и колегиума на комисията. Втората празнота е между комисията и държавите членки и националното ниво. За тези, които не вярват в е, съществуването на тези две празнини, в тези, две, е, е, тези два пропуска, мисля, че настоящ мисля, че достатъчно, е, че Сметната палата отказа да ви освободи от отговорност. Това е достатъчно доказателство. Сега, е, нека е, да говорим за директорите и колегиума на комисията. Ние знаем за административната реформа. Знам, че искате да направите служителите по-отговорни и можем да прочетем е, е, как е отразено това в ежегодния доклад, ежегодния отчетен доклад. На тези ежегодни доклади е, всъщност са стълбовете за счетоводната ни архитектура. И колегиума се занимава с тези ежегодни доклади и съм изключително изключително а, а, любопитен да разбера как ще се отнесете е, след пожегодния е, е, доклад за 2010 година от ноември 2011 година, който е по член 318 от договора и който всъщност се занимава не само а, с а, регулаторните постижения, но и с постигането на целите. И също как учита се самото постигане на цели. В ежегодния доклад, е, който се изготвя от вашите генерални дирекции, е, всъщност покрива е, вътрешния поглед на служителите в комисията. И заради това той, той трябва да се е, той обаче трябва да се разглежда като е, независим външен поглед, обаче не е така, защото всъщност това са аудитори от е, самите генерални директори. Един пример само мога да ви кажа. Господин Грей вчера беше тук и каза, че няма реален контрол върху генералните дирекции. Има просто един надзор, има мониторинг за това как вътрешните аудитори си вършат работа. Годишните доклади е, на генералните дирекции не се одобряват формално от колегиума или от е, комисарите по-отделно. Колегиума на е, комисионерите официално не е одобрил ежегодните доклади и официално не е потвърдил, че съответните бюджети се прилагат при пълно спазване на правилата на Европейския съюз. Е, значи, е, до тук говорим за политическа отговорност. Сега за синтезираните доклади, които се изготвят от службите на Генералния секретарят от вас, възоснова на ежегодните доклади не прави проверка на обективността е, и на правилността на ежегодните доклади, а просто ги обобщава. И за това моите резерви не са просто от академичен интерес. Е, става въпрос за практически последици е, за парламента. Въпросът е, може ли да сме сигурни, че ние като е, е, е, инстанцията, която освобождава от отговорност или поне така се предполага, разполагаме с цялата необходима информация, за да освободим от отговорност. Имаме много информация, но не съм сигурен, че разполагаме с цялата информация. Още веднъж ви напомням, може би не знаете, че аз възползвам от възможността да прочета ежегодния доклад на Генерална дирекция регионално развитие, е, само последния параграф, е, за да разбера е, какво вие ни давате, вашите служби какво ни предоставят. И, и там пише след като е, беше потвърдено, е, че нищо не вреди на интереса на Европейския съюз е, и е подписан господин Ханук, той беше тук и ние говорихме с него. 38 от повече от 70 програми, за които става въпрос, нямаме разумна гаранция за регулярността на извършените транзакции. и бяха установени е, на ранен стадий значителни неизправности преди всяко възстановяване на средства. Съжалявам, как ние, като инстанция, която ви освобождава от отговорност, трябва да приеме това? Там се казва ясно, че е, вие е, самите нямате власт върху това, което се прави. Вие знаете как работи Генерална дирекция регионално развитие. И предполагам, че комисията на първи етап ще каже е, на е, гръцките власти. Е, това е хубав проект, обаче не можем, не, не можем да го приемем. Така че след е, половин година, след една година, е, все повече е, времето тече, така че срока се доближава и тогава гърците ще ви представят нов проект. Може да би не е много добър, обаче гърците ви притискат и казват дайте ни пари. Пращат ви министър. Министъра идва и казва спешно ни трябват парите. Ето, вижте, имаме примерно два. 20 милиона в, по нашата сметка, обаче сме освоили само 4. И тези 16 милиона, които остават, не са достатъчни. Генералният директор ще каже, не знаем какво ще правят гърците и заради това прочетеното е разбираемо. Обаче той получава парите и едва след години ние разбираме, че проекта не е трябвало да бъде прият, че той не е ефективен, и че няма добавена стойност по този проект. Значи няма стойност за парите. Аз какво да кажа на европейски данакоплатец? Това е, което е извършено на практика от комисията или поне е търпяно от комисията години наред. И за това ние трябва да сложим край на тази практика и аз трябва да кажа е, тук, е, че на вас ви е необходим съюзник, за да внесете промяна. Вие не, мож... вие, това не... вие не внесохте промяна години наред. Вие видяхте, че комисията Баросо 1 прие декларация за целите е, да се е, изправят тези неща. Е, обаче Баросо 1 не успя да го постигне. Сега сме на комисия Баросо 2. Искаме да ви предложим едно нещо. Просто помощ. Искаме е, да ви предложим дъха във врата, който ви е необходим, за да кажете на държавите членки, тук трябва да внесете промени. В противен случай имаме проблеми с е, инстанцията, която ни освобождава от отговорност. И така стигаме до точката, която сега обсъждаме сериозно, а не академично. Виждаме, че имаме доста информация. Въпросът е дали това е, е необходимата ни информация. И заради това отново ви питам, е как можете да промените вътрешната структура, вътрешната архитектура, например, чрез е, е, разследване на място вътре в генералните дирекции без предупреждение. Без господин Грей да каже на хората преди това, ще дойда да погледна какво вършите. Как на политическо ниво, да кажем, комисиите, комисарите, които изслушвахме тук, ще им кажете, сега е ваш ред, обаче вашите колеги, генералните директори не го правят. Комисарите трябва да дойдат на нашите изслушвания. Те трябва да знаят за това. И ви казвам, че е, комисаря, е, е, за който говорих по члена, който споменах, не знае за този годишен доклад, когато ни беше изпратен най-напред. И за това мисля, че е, политически е любезно, обаче е, е недопустимо. Това е счетоводна отчетност без отговорност. И точно тук трябва да внесем промяна. Сега, колкото до, е, втората, до втория пропуск, втората празнина, ние говорихме за нея до някъде. Това е не, така празнината между комисията и държавите членки. Предвид обстоятелството, че 80% от държавите членки е, от бюджета се употребяват от е, органи в държавите членки, е, това означава, че не само менеджера от Европейския съюз трябва да подпише, но и националния менеджер. От, така, така че съответните разпоредители трябва да подпишат ние се борихме за идеята и постигнахме успех. Ако погледнете Холандия, примерно Холандия, която е добре позната, тогава виждате е, как е, националната декларация на националния разпоредител е, се прилага на практика. Питайте е, е, датския член, който лично работи по тази декларация и той успя да убеди своята е, е, държава член и това е най-добрата практика, е, която искаме да познаваме. Ние не вярваме, е, че националните декларации на разпоредителите ще решат всички проблеми, но те са първа крачка към решението. Те ще бъдат здравословно е, така ще подействат е, разнословно на много разпоредители е, на национално, както и на местно ниво ще се решат проблеми. Има проблеми. Държавите членки обаче много често не искат да знаят за тях. И тези декларации са първа стъпка към упоменаване на проблемите и търсене на решение с държавите членки. Дали това е просто бюрократично изобретение? Не. Ефективната отчетност има цена, обаче преди да решим дали е прекалено високо или прекалено ниско, трябва да разберем колко сме загубили от неефективна счетоводна отчетност. И е, оценката на Сметната палата е ясна. Е, в параграф 4.35 за Кохезионните фонд за, в годишния доклад на палата за 2009 година се пише, че 30% от откритите грешки е трябвало да бъдат установени и поправени от държавите членки. Е, преди 35-то е, разход на комисията. Обаче това не става, защото е, е, министрите идват в Брюксел и това е ежедневие в Брюксел. Това за нас е недопустимо. 30% грешка е прекалено висока. И е, е, всъщност е, това показва, че настоящия менеджмент не може да продължава. Държавите членки носят основна отговорност за изразходването на европейските средства, но аз мисля, че това вече е невалидно. Ние знам, какъв е, знам, че това е стандартният отговор на комисията. Това не е голям проблем, защото грешка, която не е установена на първи етап, ще се бъде установена и отстранена на втори етап. Дали обаче това е така? Всъщност аз знам от е, е, този наръчник за счетоводна отчетност и ви благодарим, че публикувате не само отстранените грешки, доста отстранени, 7,8 е, милиона, но е, също така и е, парите, които сте си взели обратно, 7,9 милиона. Благодарен съм ви за това, но съм ви благодарен и за списъка с имена защото за пръв път не бих казал да се назове и порицае, но за първ път има малко повече прозрачност и съм ми много благодарен за това. Това е голямо постижение. Към този дух се стремим. Духа да бъде. Да, нека държавите членки ни дължат отговорност. Парите са похарчени неизправно, понякога дори незаконно. И вие казвате е, какъв е коефициента. Коефициента е, е доста висок. Доста висок и е, заради това е необходимо не само по-добър контрол в началото, защото сметната палата се казва, че е частично ефективно. Но аз искам да, да, да, да посоча още по-точно има много големи разлики между е, контролните механизми в комисията. Най-хубавата практика е в селското стопанство. Там нещата се прилагат не на еднакво ниво във всички държави членки, но средните стойности са сравнително добри. По кохезионните фондови обаче не. Там имате 27 е, различни системи. Е, системата е сложна. Е, и за това искаме да ви отправим критика, защото е, сложността е друга завеса, която се спуска и си правите зад нея каквото пожелаете, но възниква и въпроса дали вие действате незабавно. И ще ви дам един добър пример. Е, комисаря за е, кохезионните фондове Андор, който отговаря и за социалните фондове, той е, казва, че когато на ранен етап открие грешка, Знаете ли какво правите? Просто спира. Не, не, не, не спира времено, а изобщо спира плащанията. Точно това ни е необходимо. Това ще, превъзпита, това ще е, е, възпита държавите членки в дух на спазване на правилата. И ние поздравяваме решенията на е, господин Андор да спре, а в последствие окончателно да спре след 6 месеца тези сплащания в много държави членки ние откриваме постоянен модел от е, представяне на проекти, е, които е, ние не можем да одобрим. Дали защото администрацията им не работи или по други причини, и сега в скоби, само казвам, защото това не засяга тукашната комисия, трябва да видим дали е, в някои държави членки не трябва да има лично участие на европейски комисар. Дали за някои държави членки това не би било решение, няма да обсъждам въпроса сега. Това е само идея, защото някои национални администрации категорично не работят и за това... А сега, Нека да преразгледаме това понятие, защото договора не ви освобождава от отговорност. Договора казва, че трябва да има съвместна отговорност, но вие сте тези, които отговаряте за 7,9 милиарда. Господин Ламасур, от е, бюджетната комисия не знаеше за тази цифра, но беше много и заинтересован от това. Защо? Защото водихме преговори между комисията и съвета за неосвояваните средства. За средствата, които са все още по сметките. Какво ще правим с тези средства? Неговата идея беше да свърже неосвоените средства и средствата, които бяха неправомерно разходвани. Госпожата, и трябва да си помислите за това. Трябва по някакъв начин да се свържат тези е, две, два вида средства, защото на практика не можем да оправдаеме законно начина по който е, работиме с тези пари. Дали те остават на сметките, дали не. Защото е, целта се все пак е да по някакъв начин да се опитаме да е, запазиме тези средства, те да останат в е, нашите е, счетоводни книги, като по този начин по някакъв налагаме някакво наказание на държавите членки. А, направена ли е независима и професионална оценка на, качество, на качеството и правомерността на сметките на комисията в цялата им органиграма? и дадена ли е цялостна, изчерпателна и вярна информация. А що се отнася до вашия главен счетоводител, предвид неговата позиция, господин Грей е ли в състояние да изпълнява длъжността си така както е необходимо? Защо? Защото в момента генералните дирекции на практика извършват контролите и одитите и той може да извършва само а, внезапни одити. Благодаря ви за отговорите на всичките въпроси и сега очаквам да допълните тези отговори. Благодаря, Яргос. В началото на заседанието аз направих малка грешка. Естествено има и представители на Сметната палата, тук господин Галея обяви присъствието си, но по лични причини аз мисля, че става дума за погребение на Малта, не може да дойде. Ще бъде е, заместван от господин Оши. Госпожо, госпожо Дей, ако сте съгласна, първо ще дам думата на представителя на Сметната палата и след това ще отговорите вие. Освен това, искам да знам кой желая да участва в разискването, за да мога да планирам по-добре изказванията. Господин Оши има думата сега. Uh, Благодаря, господин председател. Дами и господа, членове на Комисията по бюджетен контрол. Както казахте, господин председател, моя колега господин Галея трябваше да отиде на погребение в Малта. Господин председател, глава 9 представя административната оценка на разходите на Европейски съюз. Сметната палата прави преглед на целостните прегледи на всички е, на всички институции и единици, включително и на всички сделки. Резултатите от тази оценка е положителна и Сметната палата е, намира съответствие в сметките и смята, че сметките са редовни. Господин председател, комисията е извършила и допълнителна работа, за да може да представи своите наблюдения и препоръки на отделните институции. Работиме по отделни отрасли в отделни области. Минала, миналата година се спряхме на набирането на постоянни и хора на постоянни и временни трудови договори, както и организирането на обществени поръчки. Сега можем да направим три коментара относно дейността на Европейската комисия. Първите две са, свър... са свързани с информацията на различните е, генерални дирекции, по-специално Генерална дирекция Релекс и оценките и предварителните е, предвиждания за наемане на е, персонал. Аз в а, е, своя доклад Сметната Сметната палата се върна и на препоръките направени при предишни отчети, свързани с работата на комисията. Е, не, недостатъчното тестиране на системата Айрис, е, за е, която изчисля, по, по която се изчисляват дължимото на отделните лица и а, второ изчисленията на необходимите средства за а, персонала, който се наема в делегациите на Европейската комисия. Спрямо условията за наймане на, на другите служители и висши служители. Господин председател, ние сме готови да отговориме на всички въпроси и разполагаме с един обобщен доклад за състоянието на сметките, така както е изработено от Сметната палата. Благодаря. Сега вие имате думата, госпожо Дей, за да отговорите първо на въпросите. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря ви за това, че ме поканихте днес тук. Първо искам да кажа, че един от, от основните проблеми, посочени от докладчика, се, аз се, се го споделям изцяло. Става дума за е, конструктивно сътрудничество между Комисията, Европейския парламент и Сметната палата. През е, последните години Комисията взима наистина е, предвид всички отправени към нея препоръки и аз. Що се отнася до информацията, да, наистина. Тази информация е точна и е, изчерпателна, но в крайна сметка всичко зависи от това каква инфор, информация от каква информация се нуждаете и каква информация искат хората. Мисля, че също така е важно да подчертая, че в е, комисията в, в, в, в никакъв случай не иска да се оправдава и вие сте прави, че ни отправяте критики, но същевременно трябва е, да подчертаеме, че е, сме постигнали много голям напредък в, очита се е, много, много по-добра надежност е, на е, сметките, включително и на, на, на, на качеството на представяне на годишните дейности на комисията. Мога да се спра на три неща. Първо, става дума от, за отчетността и отговорността. Лично аз, аз съм преживяла и предишната система, и системата, която в момента се прилага от комисията и която според мен е много по-съвършенно гледна точка на отговорността и надежността. Генералният директор в момента е абсолютно лично отговорен за разходването на ресурсите и това променя изцяло начина на управление на цялата комисия и мисля, че това е един от, е, една от най-важните и значителни промени, които е, са станали през е, последните години. Разбира се, никой не е защитен от е, грешки, трудности и бюрократичните процедури са прекалено тежки и малко трудно се, се, така, се, се, се открива кой лично отговаря за грешките, но системата, в, която в момента прилага, позволява да се определи много по-точно кой лично отговаря за, различни, за провеждането на различни политики, как, за качеството на дебата между комисията, колегиума, държавите членки, отговорността на хората, които поемат ежедневната отговорност за провеждане на политики. За това е, считам, считам, че системата за децентрализирана отговорност е правомерната и е, ефективна система, която трябваше да, да приемеме и, в, и приехме и в момента прилагане. Имах възможност при предишни мои изказвания тук да разкажа каква е, каква е била работата на генералния секретар, да определяме и предоставяме насоки на генералните е, дирекции. И изразяването на резерви и при изразяване на резерва да изработиме план за действие. Така че нашата, нашата Аз не се намесвам в работата на другите генерални директори да казвам дали те трябва или не трябва да имат резерви по дадени въпрос, но ние сме в един процес на, на постоянно взаимозависимост и интерактивност и това смятам аз в никакъв, по никакъв начин не отнема отговорността на едните и на другите. Мисля, че това е един постоянен процес на подобряване, на съвършенствано. Мисля, че това се отразява положително и на цялата система. Това, че има грешки, смятам, че не, в никакъв случай не е признак на провал. Мисля, че напротив, празнотите се запълват постепенно с всяка измината година и аз смятам като, като, като цяло, че вървиме към, по, към съвършенстване. Мисля, че в, в, в никакъв случай не, не трябва да въвеждаме нови елементи, да речеме политически аспекти в система, която вече е доказала своята ефективност и възможността да се подобрява с годините. Ние сме с... Ние сме съгласни и ние подкрепяме идеята за национални декларации на гаранция, но това беше отхвърлено от държавите членки. разрешите. Ние различните държави членки, както знаете, предлагате различни системи, ние ги подкрепяме, но за, за, за, за сега, що се отнася до държавите членки, нямаме положителен отговор на запитването в този смисъл. Както знаете, комисията ще излезе тази година с предложение за следващата многонационална финансова рамка. Е, ние Смятаме да, въведем да въведеме много промени и изменения в цялостната система на контрол а, при оп, за упростяване на, на процедурите и по-специално, що се отнася до управлението а, на средствата. Вярно, че системата за контрол е, е много сложна, както вие го подчертахте. И на, на второ място, що се отнася до сближаването, до кохезията, смятаме да, уве, да увеличиме от степента на отговорност на държавите членки, особено що се отнася до структурните фондове, защото в крайна сметка тези средства се дават за да се постигнат резултати и ще трябва да подписваме предварителни договори с държавите членки, за да знаят те предварително какви цели трябва да постигнат и какви резултати очакваме ние от тях на различните нива на админи... за да могат могат да се организират на различните нива на административен капацитет. И и ще работиме в тясно сътрудничество с държавите членки, които не разполагат с достатъчен административен капацитет, за да можем да им помогне. И на трето място, вие споменахте и ми зададахте един конкретен въпрос – свързан с това дали вътрешния аудитор може да извърши своята работа. Да, той играе значима роля в комисията. Вътрешния аудит е, има за цел да помагат директ, генералните директори да изпълняват правилно функциите, с които са натоварени. Смятам, че разполагаме с е, независима оценка на функционирането и управлението на цялостната архитектура на институциите. Още повече, че е, цялата система е подложена и на външна е, независима оценка. Така че смятам, че съществува вътрешна система, която всяка година се подобрява и която дава добри резултати. Ни също, същевременно има и външна система на контрол и оценка, която, е, чието заключения са положителни. Благодаря ви. Благодаря. Господин Шацимаркакис, вероятно, вие искате сега да се включите, но първо госпожа Гресле. Благодаря. Радваме се винаги, когато госпожа Генералния секретар присъства в Комисията по бюджетен контрол. Позволете ми сега няколко съвсем конкретни въпроса. Занимавам се много подробно с Комисията като административен орган и тук трябва да си зададем въпроса дали в този самолет изобщо има пилот. Искам да изтъкна четири точки, две от които се отнасят до административните органи, а 2 има друга тема. Занимавах се с комисията и с отсъствието на определени хора от работното им място. Това установих. Нашият, нашият правилник е доста либерален и ако трябва да се изпълнява използват всички възможности, които предлага статута, т.е. устава, то тогава има около 61-62 свободни дни. Това са отпуски. Никой не е против отпуските, но нека сега да посоча, че 3,7% са пътуванията средно на служител и това означава е, над 1000 свободни дни е, миналата година, т.е. неприсъствени дни. След това е, компенсациите за извънредно изработени часове, това е така нареченото плаващо работно време, никой няма нищо против него, обаче когато високо платени генерални директори или началници на отдели вземат извънредни часове и след това им се компенсира финансират и това е над 37 часа, наистина сумата е много голяма. И като се има предвид, че много често има и празнични дни, и църковни празници, може да си представите, че има 61-62 свободни дни в годината. И 16-17 милиона евро е заплащането на тези служители, така че е, наистина наистина тук се получава една много голяма цифра. Аз смятам, че тази уредба е направо ужасна и затова питам комисията как смята да се отнесе към нея. Аз разбрах, че нещата ще останат по този начин, особено що се отнася до пътуванията до родните страни и смятам, че по тази причина би трябвало да се замислим дали е, до три свободни дни за пътуване в едната и другата посока, значи общо 6 дни, то тогава аз искам да попитам е, какви са тези места в Европа, за които е нужен път в едната посока само цели 3 дни. И тук трябва да е, си помисли много добре как парламента изобщо ще се свързва с останалите части на света. Тук не мога да отрека, има някои хора, които работят много усилено, обикновено. Вие, госпожо генерален секретар, също, но не всички са така. Не всички са такива. И аз не мога да обясня това на дънакоплатеца, че допускаме система, в която практически всички могат да се държат както искат, а всъщност им се заплаща много добре комисията, нейните служители също имат доста солидни заплати. И сега тези, които са на договор, те са просто работните пчелички е, в тази система. Е, тях е, наистина не искам да ги споменавам, но тези, които са на постоянни постове, за тях се предвижда много свободно време и това не би трябвало да е така. Така че въпросът ми е дали нещата ще останат по този начин е, или е, Европейската комисия смята да промени нещо. Е, тази година, доколкото разбирам, е сменен и устава или ще се сменя. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос се отнася до функционалните места, генерални директори и така нататък. Те са около 88, но като погледнем как изглежда актуално таблицата с щатните места. Генералните директори са, мисля, че около 32, но тяхната отговорност, разбира се, е голяма. Има обаче и други служители, които имат подобно заплащане, но не носят такава отговорност. И тук се питам, трябва ли да бъде това така? Аз смятам, че ние като орган, който отговаря за бюджета, пристъпваме доста небрежно, че достъпваме система, която да функционира по този начин и да има служители, които не са генерални директори, но получават заплата на генерални директори. Третият ми въпрос се отнася до Харватия. Вие отговаряте за механизма на верификация, на потвърждаване и аз се опитвам от години да установя какъв успех имаме изобщо с този механизъм. За мен е важно държавите членки след присъединяването си да продължат да бъдат предмет на надзор и е, там, където това не е правено, се установяват слабости. Харватия не е още член е, на Европейския съюз, има обаче едно е, задържане, което вълнува обществеността, беше отразено широко в медиите. Това е господин Тучман и защо е задържан? Той е получавал неправомерно средства при обществени поръчки и аз е, искам да попитам е, как е, всъщност преценява Европейския съюз тази ситуация? Какво е важно по отношение на присъединяването на една страна към Европейския съюз. Тук би следвало да приемем, че трябва да се положат е, някакви усилия в е, тази насока. И третият въпрос е, се отнася до материала, който изпрати господин Пибалкс в отговор на въпроса дали от приходи от лихви в ЕДФ се създават нови работни места. 990, по-точно 997 места се създават там. И това естествено отговаря на линията на комисията, а тази линия всъщност гласи, че не бива да се назначават нови хора, а всъщност са назначени такива хора. И аз искам да попитам какво е било решението в този случай. Кой е взел това решение? Дали не е допусната някаква грешка в бюджета? Очевидно съветът не е погледнал подробно на а, това решение и аз питам а, какво всъщност е мнението на съвета по него. Благодаря. Благодаря. А, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към казаното от колегата Гресле. Имам два въпроса, които по причини че са свързани с отговорност на парламента, не са включени в въпросника, който е изпратен на госпожа Дей. Но един от двата въпроса, които имам, се отнася за времето за пътуване. Аз не искам да повтарям казаното от госпожа Гресле. Искам само да добавя, че всички ние е, като работещи в европейски институции, имаме е, криза на легитимност. Медиите много често ни представят в много отрицателна светлина, обаче не трябва да се забравя, че е, хората, които всеки 5 години гласуват за Европейски парламент, не могат да разберат защо определени правила са тук е, такива, каквито са. Един е, евро... служител в европейските институции, който е, получава заплатата си от е, постъпления от европейския данакоплатец, защо той трябва да получава 7 дни е, свободни, неработни в годината, за да стигне до точка в Европа, която е, е, е трудно достъпна, т.е. до която се пътува много. Това е нещо, което просто аз не мога да си обясня и искам да посоча, че това са неща, е, с които като е, европейски депутат, аз не искам сега да говоря тук за е, щатните служители в парламента и в комисията. Е, та с това аз е, като е, депутат бивам непрекъснато конфронтиран. Сега, ако лицето, ако служителят е от Белгия, на него не му трябва три дни, за да стигне до дома си. Дори до полярния кръг са необходими само два дена. И аз просто не мога да разбера как някои колеги могат да приемат една такава генерална уредба. И сега стигам до въпроса, който всъщност искам да задам. Ако нещата изглеждат по този начин, няма да помогне разширяването на европейския бюджет. Германските медии много критично проследиха колко средства се отделят за да бъде поставен в правилна светлина председателя на Европейската комисия. И тук исках да задам писмения въпрос, въпрос в писмена форма всъщност какви са разходите за връзки с обществеността на Европейската комисия през последните години. Ако погледнем цифрите, е, може би ще си създадем представа и в тази връзка бих е, ви бил благодарен, ако ми дадете отговор на поставения от мен в писмена форма въпрос. Трето, искам да попитам как комисията възможно най-бързо може да стигне до положителна декларация за надежност. Ние говорихме за концепцията за допустим риск и искам да се осведомя в момента в каква връзка администрацията в комисията дискутира тази концепция. Това, което съм прочел до момента в тази връзка, е едно много ясно направено изчисление за граничните ползи от е, проверките. Аз мога да обясня на дънакоплатеца, че няма смисъл да се дават 100 000 евро за проверки, с е, които се откриват грешки на стойност 2, 2 евро и 50. Това е съвсем ясно важно е да осъзнаем кои проверки са ефективни и кои всъщност струват много скъпо. Това обаче, според мен, не е достатъчно за установяване на допустим риск е, от грешки. Това, което според мен е важно да се установи една допустима квота на грешките, т.е допустим риск от грешки. Във фирмата, където аз работих и където се прилага този подход, установих, че по този начин могат да се идентифицират по-лесно рисковете е, при паричните потоци. И това е по-скоро един инструмент на управлението, на, менедж, на менеджмента. Накрая успяхме да намерим един добър инструмент, който би помогнал на комисията да облегчи пътя до положителна декларация за надежност, но не и повече съществува тази хубава приказка на братя Грим за новите дрехи на царя, които са толкова финно изтъкани, че дори не могат да се видят и всички вярват, че е облечен, докато едно дете казва царят е гол. И се опасявам, че тази концепция на допустимия риск от грешки, така както беше представена до сега, е нещо като е, новите дрехи на царя, но тук е, всеки установява какъв е проблема, за разлика от приказката. Надявам се, че дискусията ще продължи в тази насока. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви. Още четири е, оратора са поискали думата. Мулдър, Иванова, Фионер и Оди. Друг е, иска ли да си скаже? Добре, е, значи още четири души са се е, записали. Е, така. А, а, аз ще бъда кратък. Има един постоянен фактор в дискусията е, от последните 6-7 години. Е, е, става въпрос за ежегодните доклади, които се подписват от генералния директор и Обикновено парламента иска и съответния комисар също да го подпише, обаче всяка година комисията отговаря, това е невъзможно, защото комисарят не може да подпише. Според мен е, е невероятно е защо комисаря може да подписва писмо, да се изказва е, в пленарна зала, обаче не може да е, поеме отговорността за политиката, която е водил през последната година и да подпише съвместно с генералния директор. Е, политическата е, отговорност е, не се очаква само от един държавен служител, а от лице, което отговаря пред обществеността. И това е комисария. И за това отново настоявам за съвместно подписване на годишния отчет от генерален директор и съответния комисар. И се надявам да получа отговор на следния въпрос. Комисар, комисията продължава ли да твърди, че е, комисар не може да подписва ежегодните учетни доклади? Е, господин Роди. Госпожа Роди, благодаря ви. В въпросите, е, които бяха е, е, зададени до сега, искам само да добавя че е, според мен е съвсем легитимно и точно условията за наемане е, не само на официалните служители в комисията, е, но и във всички останали институции. Мисля, че това не се отнася само за комисията и правилата са еднакви за всички, но все пак трябва да се има предвид, че повечето служителите живеят надалеч от родните си места и това води до разходи и е, дори е, през 21 е, век все още трябва време за пътуване. Съдя по собствения си опит в до Дъблин трябваше да пътувам 24 часа във всяка посока, така че не винаги бързо може да се стигне до дома за празници, например за коледа. Въпреки това, смятам, че комисията във всяка област се стреми да се подобри, как да се усъвременяват правилата. Аз вече казах, че е, ние ще направим направим предложение е, за е, многогодишната финансова рамка за административен, перото за административните разходи в тази финансова рамка и целият е, и тогава ще се обсъди въпроса за заплатите и дали трябва нещо да се подобри. Все пак е, трябва да добавя, че е, госпожа Греслер посочи цифри, които просто не мога да припозная. И може би трябва да ми се е, е, по, обясни защо 236 човека работят в генералния секретариат. Това не отговаря на цифрите, с които ние разполагаме. Колкото до е, гъвкавото работно време, така наречения flexi time, е, е, е, комисията предлага социална политика за целия Европейски съюз. Това трябва да се прилага и към нейните служители. Трябва да се съчетава работата с семейния живот и трябва методите за работа да се приспособяват към съвременния начин на живот. Тоест, благодарение на съвременните технологии може да се работи в различно часове и резултатите да са на лице. Така че въпросът за е, гъвкавото работно време е, е комисията е, да може да прилага съвременни условия за труд към нейните служители. И аз мога да съобщя цифри. Това е, е част от модерния подход към управлението, към менеджмента. Вие много добре знаете от контактите ви е, е, с служителите на комисията, е, че много от тях работят далеч отвъд е, минималния брой е, работни часове за седмица и те го правят, защото те са отдадени на европейски проекти. По въпроса за това, което господин Пибакс каза, и аз трябва да си изясня някои неща. Госпожо Греслер, аз в момента не разполагам с информацията, но писменно мога да ви отговоря. А, на въпроса за допустимата грешка. За допустимата грешка това е много важна дискусия. Обсъждали сме и с, с сметната палата. Е, доста работа е свършена. Комисията направи предложение до съвета и парламента да се е, обмисли това понятие. Едва ли трябва в е, всяка област на политиката допустимата грешка да бъде еднаква? Например, е, сълскостопанската политика е обща, тя се администрира централно, докато кохезионната политика е децентрализирана, така че въпросът е кое според вас, е, е, каква би била допустимата грешка, допустима за всяка област на нашата политика? Трябва да се търси баланс пропорционалност между е, допустимата грешка и допустимото ниво на контрол. Те няма да са еднакви в е, различните области на политиката. Е, сега говорим за 2%, но мисля, че едва ли това е универсален коефициент и в, ще споделим с вас анализа и е, доводите ни, но дискусията се води и тук, и в Сметната палата. Аз е, мисля, че вече отговорих на въпроса за, на господин Мадлер за ежегодните е, учетни доклади. Генералният директор е, трябва да понесе отговорността и не смятам, че той може да споделя тази отговорност. Системата сама по себе си доведе до това. Не мисля, че има тежка бюрокрация, има и децентрализиран контрол, когато генералният директор отговаря за това как се отпускат средствата групата. Обаче това не отнема политическата отговорност на комисаря, доколкото комисията като колективен орган на управление носи политическата отговорност. Мисля, че това разделение е важно и не могат да се съчетават елементи от различни системи защото много бързо ще е, възникнат затруднения. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега пристъпваме към втория е, тур от въпроси. Трима колеги от Народната партия поискаха думата. Госпожа Иванова, Филнер и господин Оди. И е, за това, е, моля ви, и тримата се задайте въпроса за 2-3 минути. Госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Докладчика на практика отговори на повечето въпроси, които исках да задам относно качеството на оценките и на надзора. Но бих искала да я попитам, смятате ли, че още има някои слабости, които трябва да бъдат превъзмогнати? относно слабостите на при отчитане от страна на държавите членки и по-специално в областта на на сближаването. Разбирам, че искате да въведете, въведете система на договори, което значи, че искате да увеличите степента на отговорност. Два въпроса. Става дума за Харватия и го, удовлетворени ли сте от 20% върнати досиета и какво като, като цифра и какво смятате да продължите по, да направите после за подобряване на тази система, но и после и също, ако отговорите на въпроса за господин Тучман. А що се отнася до Македония? целият процес се забави, вероятно. Можете ли да ни кажете какви са проблемите, защо се забавя целият процес на оценка? Благодаря. Да, вярно е. Госпожа Иванова продължи по въпроса с господин Туджман, така че вие можете да продължите сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Дей за писмените отговори, в които се съдържа много а, обширна и пълна информация. Искам и аз исках да повдигна въпроса, свързан с работното време, колко време е необходимо човек да се върне в родината си, но оставам на госпожа Греслер да се да обсъди въпроса. Що се отнася до националните декларации, мисля, че имаме отбелязан напредък, но трябва наистина трябва да повтаряме и да повтаряме и повтаряме, защото обикновено когато повтаряме, повтаряме, повтаряме, не успяваме. А, но мисля, че също така е важно комисията да помага на държавите членки за изработването на националните декларации. когато прочетах вашите, вашето писмо, струва ми се, че като че ли в описанието на Националната декларация липсват ключовите елементи. Тоест, вие, вие, вие казвате, че е, вие давате насоки относно моделите и така нататък, но, но по какъв начин може нещата да станат съпоставими и да бъдат сравними? имам чувство, че на практика държа, държавите членки не се радват на подкрепа на комисията, за да изработат едни наистина а, изчерпателни национални декларации. И второ, вие казахте в писмения си отговор, че е, е, сте имали две, девет казуса, които са довели до, отварен, до откриване на наказателна процедура. Само девет. Аз не знам също това. Малко ли е, много ли е? Но е, това е, какво, как, какво това означава, че вие се действате или... Но може би в крайна сметка само двама души в крайна сметка ще, понес... ще понесат отговорност. И какво точно значи дисциплин, дисциплинарни действия? Е, така, ако можете просто да обяснете нещата, господин Оди. Благодаря, господин председател. Първо искам наистина да поздравя нашият е, докладчик, защото вътре е практически всичко и той го прави по един много ентусиазиран начин. Сега, що се отнася до националните декларации? Да, добре, но трябва да, да, да поработиме по съществото, защото ако поискаме от държавите или от министрите да гарантират е, е правилността на, на отчетите и на е, цифрите, това не е тяхна работа. Това е работа на сметната палата. Но те трябва да могат да гарантират същност, същността на декларацията, това, което е записано. Що се отнася до общата процедура? От 16 години обсъждаме тази процедура и искам да задам следния въпрос на Сметната палата. Имаме ли е, декларация за надежност? Сега някой докладчика казва, имаме отрицателна декларация за надежност съгласно договора, е, Сметната палата трябва да връчи една декларация за надежност, за надежността на, на сметките и всички други операции. Значи имаме го за надежността на сметките, докато по другите операции Сметната палата дава е, становища. Две положителни, 8 отрицателни. Така че това не е декларация. Така че питам, имаме ли отрицателна декларация или положителна декларация? И каква е позицията на Сметната палата по, по, по силата на разпоредбите на договора? Сега, госп... Госпожа генералния директор, какви са вашите отношения с съвета? В комисията по бюджетен контрол многочатно сме чували, че има отказ за заснемане на отговорност. Но какви, какви, какви, какви, какви, са ви, какви са ви вашите отношения, какви са вашите отношения с а, генералния директор на съвета, защото ние на практика имаме по-лоши отношения, защото тук смет, смет, сметната палата не казва нито дума за управлението на съвета по принцип. Благодаря. Благодаря. Аз също искам да задам въпрос от моя страна към госпожа генералния секретар. Тя отговори на първия въпрос и посочи, че е, ще става дума за декларации от е, национален характер. Е, комисията е предприела съответните стъпки и скоро ние ще е, издадем насоки. Въпросът ми е дали този анализ е достъпен, може ли той да бъде предоставен и на докладчиците. За мен това би било твърде интересен материал, от който мога да науча много. Второ, вие посочвате, че сте изпратили тези насоки. Какво или казахте, че скоро ще ги изпратите. Какво разбирате под скоро? Сега, госпожо Дейви, давам думата. Значи, благодаря ви. Сега подред ще отговоря на въпросите. Първо, въпроса за националните декларации. Ние ще продължаваме да настояваме държавите шанки да ги изготвят. Господин Оди каза какво точно си има предвид и дали се поема съответната отговорност. Сега колкото насоките, които ние посочихме и вашия последен въпрос, господин председател, ще ви изпратим писменно кратки анализ, който сме изготвили върху заслугите и разликите между стъпките, направени от четирите държави членки, които вече са тръгнали по този път, аз е, сега, е, вие каз... сега дали трябва да има главни насоки? Разбира се, трябва да има, защото държавите членки искат да хармонизират и сроковете и съдържанието. Е, защото момента на издаването на тези декларации е важен за приключването на дадена финансова година. Колкото до дисциплинарните процедури, преди да приключим, ние трябва да знаем дали вече са са извършени нарушения или не. Тоест, ние работим по презумпцията за невиновност. Е, и е, е, трябва да се види дали трябва да се стигне до санкции. Но комисията предвижда санкции в устава за служителите в случай, че има нарушения на правилата предвидени за служителите и всъщност трябва да и, и сега зависи от нарушението дали става въпроса за някакво минимално нарушение или за по-съществени нарушения изявления. Примерно, мога да ви дам примери е, говорим за е, случаи за непрофесионално поведение или за турмоз, може да е свързано е, с финансови въпроси, с разходи. Изобщо има най-разнообразни деяния за много голям брой хора. Колкото до връзките с съвета, да, аз редовно се срещам с моя партньор, както в съвета, така и в парламента. Минимум 7 пъти в годината генералните секретари на всички институции се срещат, за да обсъждаме въпроси свързани с политиката, а също така и общи въпроси свързани с бюджета, администрацията и така нататък. Е, е, е, ние настояваме пред съвета, както държавите членки, е, така и е, секретариатите, е, е, настояваме пред съвета. Е, те е, не са е, склонни да скочат е, е, в изпълнението на е, това, което ние им препоръчваме, но ние продължаваме да настояваме. Е, но в много области, например, е, създадената напоследък служба за външни действия, беше случай, когато аз работих близко сътрудничество с генералния секретариат на съвета, защото ние искаме новата служба да бъде ефективна, но работихме по бюджета, по назначаването на хората, по административните процедури и е, това е, е така основен въпрос за сегашния дневен ред, но ние имаме редовни и конструктивни работни контакти, е, специално с генералните секретари на е, съвета и на парламента, но и с други институции. Мисля, че има още една точка, която трябва да бъде разяснена. Тя ми беше изпратена във връзка с Туджман. Явно има някакво объркване. Госпожо Гресле, бихте ли пояснили накратко? Искам само да се извиня. смених просто имената. Не става дума за Туджман, да Санада. Той се радва не на особена любов в Харватия. Илиана също не отговори на въпроса за Харватия, но Госпожо Дей, бихте ли дали кратък отговор? Сега не мога да дам конкретен въпрос нито за Харватия, нито за бивша Югославска република Македония, но ще говоря с, с моите колеги от Генерална дирекция разширение. Ще ви изпратя отговор, но в рамките на предприсъединителния процес комисията работи в близко сътрудничество с властите в кандидат страните за присъединяване, е, ние искам да сме сигурни, че контролните системи вече са на лице, за да може, когато се присъединят тези страни, да поемат управлението на общностния бюджет, е, както старите държави членки винаги е, има възможност да се променят нещата. Аз не би казала, че сме е, много доволни от е, това, че нещо, от, от отхвърленото вече, е, но това, че има отхвърление, показва, че системата работи. Целта ни е тя да работи все по-добре и това е в, и в пълно съответствие. Но писменно ще ви отговоря по-подробно и за двете страни. Ich wollte wirklich wissen, ob Sie das Иска наистина да видя дали забелязахте, защото при Сенада става дума за е, престъпност, за престъпни деяния. Да, ние ще продължим да дискутираме по тази тема. Имаше въпроси към Сметната палата, господин Ошия, господин Оди, постави въпроси към Сметната палата. Благодаря, господин председател. Във връзка с казаното от господин Оди, първо бих искал да се е, позова на въпроса на колегата Калилай, е, който говори за е, държавните декларации. И искам само да ви кажа, че Сметната палата дава две становище по сметките на Европейския съюз. Е, първо, доколко е, е, са достойни за доверие счетоводните отчети. И второто становище, което Сметната палата дава, е становище за законността и регулярността на настоящите разходи. И много сериозно в нашите становище се установяват грешки. Това са грешки, които са на материално ниво, грубо 2%. Това е казано на страница 11 и 12 е, в глава 1 на нашия годишен отчет. Аз мисля, че в отговор на господин Алилай, е, мисля, че ще можем е, в повече подробности да говорим помежду си за това. Благодаря. Господин Шицемакакис, може би, ще вземе думата като докладчик. Благодаря ви. За мен е удоволствие да ви слушам, госпожо Дей, защото вие отговорихте на всички въпроси. Отговорихте им по разбираем начин. Разбирам всичко. Да, да се е нещо. Въпросът обаче е в, в известна степен това е една розова картина. Да, има постижения, е, има усилия. Аз е, Забелязвам, че в известна степен вие сте благодарна и на усилията на Европейския парламент, да ви, защото ви помага в вашата работа. Но е ли това достатъчно? Сега, на въпроса ви за а, е, външната отчетност, за външната проверка, вие отговорихте, е, че Европейската сметна палата е, е, е институцията, която осъществява външния аудит. Приемам това, обаче те ви дадоха, те, те не завериха баланса ви. Така че. Е, е има декларация на две-три страници, която е съвсем ясна и те не ви освобождават от отговорност. Вие казахте, че е, това, че не са ви освободили от отговорност, за вас не е проблем, защото вие полагате усилия и се подобрявате. Това казахте и това е разбираемо, обаче според мен не е достатъчно. Аз е, искам да ви напомня, че целта е, на комисия Баросо е едно – да ви освободят от отговорност. Не ви освободиха. И затова подчертавам, че трябва да се възползваме от възможността да оказваме е, още по-голям натиск за тези, които е, създават проблем за вас, а именно държавите членки. И вие казахте, че не сте вие държавите членки. Сега, е, плановете за действие е, са добри, но може би също недостатъчни. И вие казахте, ние трябва да работим с държавите членки, за да стигнем до някакви стандарти. Някои от вашите комисари го правят. Например, имахме е, е, изслушване на комисар Андрула Василио, това беше за първ път. Комисаря по образованието беше поканен тук, поканена тук. Беше очудена, обаче и хареса, защото няма какво да крие. Два пъти годишно тя работи с националните организации в държавите членки за програмите, които се прилагат, за стандартите, изобщо по ноу-хау. Това е един пример. Могат да посочат друг комисар, друга генерална дирекция, е, които работят чудесно, но все пак основните потребители на средства, генерална дирекция регионално развитие и социалните фондове, продължават е, с практика, която не ни харесва и трябва да й се сложи край. И затова искам да ви напомня, е, че е, председателя на комисията, господин Баросо, на въпроса, зададен му от парламента на 4 декември 2010 година за държавите членки, той каза, какво може да направи, е как да подобри е, е, резултатите на държавите членки в скоби? Вие отговаряте за тези резултати. Той каза, в отговор на вашия въпрос, аз мисля, че трябва да искате повече от държавите членки, както знаете, с изключение на 4 или 5 държави членки, които са направили националната декларация, които не са готови да изготвят своята декларация вашия генерален директор каза, много често комисията не разполага с необходимия инструментариум, за да влезе в сътрудничество с държавите членки, колкото може по-рано, във връзка с начина по който европейските средства се изразходват на национално ниво. С други думи, председателя на комисията ясно каза, ние не разполагаме с информацията, която ни е необходима, обаче се разплащаме. Разплащаме се. Според вас редно ли е това? Според нас не. Не само сметната палата ви казва, че има 30%, които не трябва да плащате и, ком... и председателя на комисията го признава и за това въпросът трябва да се обсъжда. Защо? Кога в край на краища ще настъпи денят, когато ще се сложи край на тази практика? Е, тук колегите говориха за постъпателен подход, степ бай степ. Вие казахте да, да, е, се е нещо, но трябва да се направи по-голяма крачка, а именно да се върти кормилото в правилната посока. Има държави членки, е, които са в явна економическа криза, особено тези, които са получили доста средства от кохезионните фондове. Ако продължаваме да им даваме парите по начина, по който го правим, е, никога няма да се затвори празнината е, между е, заможните и незаможните страни в Европейския съюз, заможните и незаможните изобщо и културата за а, така упълномощаване, харесва ми тази дума, упълномощаване е, да се изразходват средствата, тогава ще получим европейска добавена стойност а втората е, стъпка е, ако е, направят това, за което са се подписали по договор, е, ви уверявам, че ще сътрудничим с вас и ви уверявам, че искаме е, план за действие, е, изготвен съобразно метода за увеличаване на отговорността на държавите членки. Е, това ще стане, ако те подпишат договор. Идеята за договора е чудесна. Ако можем да я доразвием, ако ни кажете как точно ще стане това, ще бъде чудесно. Но не забравяйте другия голям въпрос, който ни занимава как да си възстановим средствата. Ние не можем е, да кажем на дънакоплатците, че 7,8 милиона потъват потъват. Е, е, благодаря ви за информацията и се надяваме да имаме добро сътрудничество за бъдеще, макар и то да изглежда е, трудно, но все пак, ако имате някой да ви диша във врата, ще ви помогне повече, отколкото ако никой не, управлява, не упражнява натиск върху вас. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно, госпожо Дей, за присъствието и за доброто сътрудничество. Имаме час и половина Всъщност час и половина отделихме на тази точка от дневния ред, защото тя е изключително важна и е, след това ще бъде изготвен доклада на господин Хацимакакис. Ще ви държим в течение. Следващата точка – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 на Европейския фонд за развитие. Аз съм докладчик, така че предавам председателството на господин Уди. Bien, je déclare... Euh, а, продължаваме нашата работа. И минаваме към точка 8 от дневния ред. Аре, даре малко. Euh, Оставам колегите да приключат с частните си разговори. Осма точка от днешния ред – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2009, 8, 9 и 10 Европейски фонд за развитие. Господин Бартън, генерален директор на операции извън Европейски съюз и страни кандидатки, е, е госпожа, а извинете господа, е, госпожа Бартън. Съжалявам, съжалявам. Ако се познавахме по-добре, щех е, да знам. Госпожо, извинявам се и ви давам думата. Uh, uh, Благодаря. Можете да ме, да ме наричате доктор Бартън, така нещата ще бъдат е, по-лесни, по по-прости. Благодаря ви за тази възможност. Аз съм генерален директор на операции извън европейски страни. Аз самата съм в банката от ноември и съм сигурна, че въпросите, които ми зададете, ще ми бъдат полезни и ще мога от тях да извлеча полуки и е, заключения. pas de... Je donne la parole à toi Oui, oui, non, c'était... Bien, donc je donne la parole. Е, в такъв случай давам дума на докладчика, господин Барцтас. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, радвам се, че представител на Европейската инвестиционна банка е сред нас в лицето на госпожа Бартон защото в инвестиционната банка се занимават с операциите в страни от третия свят, в трети страни, като например АКП страните, при подготовка на разискването, което, е, което всъщност проведохме преди две седмици с комисар Пивалк, ние обсъдихме е, освобождаването от отговорност за последните 4 години и както казах на комисар Пибалкс, направи впечатление, че още от е, години и то в последователни години Европейския парламент на пленарно заседание, когато става дума за резолюции по Европейския фонд за развитие и в частност за Европейската инвестиционна банка, не непременно изпитва трудности, обаче все пак е, имаме някои проблеми с е, освобождаването от отговорност. Трудности просто да се говори за тези неща. Например, декларацията за надежност е, не може да се смесва с е, средствата, които се управляват от Европейската инвестиционна банка. И тук за нас е много важно да имаме добър годишен доклад от страна на Европейската инвестиционна банка, особено що се отнася до инструментите за инвестиции. Това е наистина една огромна сума 3 милиарда и половина. И става дума за публични средства. Това са средства на европейския данакоплатец. По тази причина тук трябва да имаме добра представа, добра информация какво точно се случва и какви са целите. В годишния доклад на Европейската инвестиционна банка се съдържа много информация, най-вече финансова, и за това е трудно да получим а, ясен и точен поглед какви са резултатите от отделните финансирани програми. Какво всъщност а, трябва да се постигне с тях? Всички резолюции за освобождаване от отговорност пред последните години поставят изискване в пленарното заседание да се е, следят по-точно резултатите. И това изискване се поставя и от Кокоби. Сега, пете въпроса, които ние поставихме, това бяха съвсем специфични въпроси, също отчасти е, свързани с това, което се съобщава в е, пресата към съответния момент това, което, когато вие заехте вашето е, място, вашия пост като генерален директор, това беше един е, материал от е, Guardian, е, който беше свързан с едно изследване, извършено от неправителствена организация Counterbalance. И по този начин ние получаваме по-добра представа за това как би трябвало нещата да се разглеждат цялост. Благодаря ви за отговорите, които ще дадете и които сте дали до момента. Освен това, има места, където в изпратените от вас отговори посочвате следното, най-вече имам предвид въпрос 5. Там посочвате в даден момент, че Европейската инвестиционна банка точно търся пасажа в момента, извинете. На английски докато ние поставяме акцента върху прозрачност и откритост, информациите на банката трябва да могат по искане, по внесено искане да се публикуват и е, има една важна причина това да не се прави. Продължава по-нататък. И какво разбирате вие под е, този кризен с тази основателна причина някои е, определени данни, информации да не бъдат огласявани? Мисля, че прозрачността е от основно значение в тази връзка. И след това отговор на въпрос 5. На едно определено място става дума за различните видове измами, които са установени на страница 11 от общо 17 страници Европейската инвестиционна банка в отговора си на английски посочва във връзка с гаранциите и политиките може да се установят особени случаи на измама и незаконна дейност, което се отразява отрицателно върху интересите на Европейския съюз. Тези случаи са нотифицирани и са изпратени на Олаф. Край на цитата. Бихте ли пояснили малко по-подробно какви са тези особени случаи на измама? Къде са извършени тези измами? и за какви суми става дума при измамите, е, до къде е стигнало разследването в Генералната дирекция и в ОЛАФ, има ли резултати, които могат да бъдат представени и въобще е, до къде са стигнали нещата при тези особени случаи на измама. Във вашия отговор посочвате и следното, че има черен списък от лица, извършващи измами посочвате, че има редица практики, които ние сме разработили, които са съвместими с практиките и насоките на Европейската комисия. Един въпрос към вас следователно е следният. Бихте ли е, посочили нещо повече във връзка с този черен списък и бихте ли дали малко по-детални пояснения. И накрая, последна точка, при всички резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с ЕИБ, съвсем е, точно се задава следният въпрос. И то е следния. Какъв е начина на отчетност на Европейската инвестиционна банка пред Европейския парламент. Тук трябва да се внесат подобрения. Какво бихте направили, за да се погрижите при следващата резолюция за освобождаване от отговорност тези забележки от наша страна да отпаднат. Това са първоначално въпросите ми към вас. Може би е, бихме могли след това да проведем с вас е, двустранен разговор и сега моля и колегите да се изкажат. Благодаря ви. Е, кой иска думата? Да. Чудесно, че за първи път, когато става дума за Европейския фонд за развитие, да има присъстващ и от Европейската инвестиционна банка. Установявам, че има все пак някой, който да отговаря за проблемните случаи. Добре е, че ние все пак ще получим данни какви, колко е, какъв е броят на измамите през изминалите години. И всъщност при оборотите, които извършва Европейската инвестиционна банка, просто ако не се установи измама, това означава, че никой не се е поинтересувал от нея. Така че ние бихме искали сега да научим каква прави инвестиционната банка сега, за да се разкрият тези измами. Една бългийска колега от Олаф отиде там да провери на място. Това е последната ми информация, обаче тя самата не може да направи нищо. Сама Настовичка пролет не прави, така че аз искам да попитам какви мерки смята да предприеме Европейската инвестиционна банка, какви мерки смята да предприеме комисията в тази насока. Имам един въпрос и към комисията така че не искам тези въпроси да потъват в мълчание. Аз искам да посоча, че на въпроса с лихвите от комисар Пивок беше получен отговор и След това има определена сума за ушните марки при животните, също така е, определена сума за страните от АКП. Това беше нещо, което не ми стана особено ясно. И сега, когато се вземе предвид, че са назначени е, 997 човека, искам да знам за какви периоди те са назначени. Тук е, се говори за период 2009-2011 година така че ни е необходимо малко по-точно представяне на тази информация. Също така да разберем кой е взел решение да бъдат назначени тези хора извън е, щатната плавлица. Аз установявам при ФР работа във връзка с помощта за развитие и не мога да си представя, че комисията със сълзи на очи ще гледа колко и е трудно, след като не може да назначи хора. и изведнъж се получава така, че хиляда нови е, човека биват назначени. Кой е взел това решение, искам да попитам, и как е, ние научаваме за него случайно. И след това въпросът с приходите от лихви. Бихме е, посочили тук, че става дума за средства за проекти, които всъщност трябва да бъдат изразходвани. Искам да попитам какъв е финансовия менеджмент тук. Един процедурен въпрос. Сега е, имаме е, процедура по освобождаване на отговорност от Европейския фонд за развитие. Искахме Кокобо е, да обсъди е, с Европейска инвестиционна банка нейните правомощия е, за някои специфични улеснения. Така че днесното заседание не е посветено специално на освобождаването от отговорност, но може би член на комисията може да отговори или може би е, в последствие ще ни спрати пълен отговор. Госпожа Майер. заповядайте. Благодаря. Първо, една малка критична бележка – а именно, че следващия път ще се радвам, ако като докладчици ние получим информацията, че ще бъде изпратен въпросник към Европейската инвестиционна банка. Ние просто получаваме готови въпросници, сервират ни ги, без да можем да включваме там нашите въпроси. Смятам, че това може да се изясни на среща с координаторите. А, второ, искам да задам въпроса, който всъщност първоначално исках да задам. Първо, искам да попитам след като Европейската инвестиционна банка очевидно от собствения си доклад е, така е посочено в доклада, отпуска средства на отделни държави, банки и така нататък. Е, въобще гарантира ли се как е, ще бъдат изпълнени целите на проектите и какъв ще бъде контролът върху това? Имам предвид контрол върху проектите, доколко отговарят на целите в Европейския съюз и доколко тези цели наистина се изпълняват и се извършва контрол върху изпълнението им. Дали наистина проектите са основно инфраструктурни, както се посочва, и дали Европейската инвестиционна банка може да контролира дали тези инфраструктурни проекти наистина биват завършени, защото много често ние установяваме в някои райони на Африка, че една част от тези проекти започват, обаче проектите не се изпълняват до край. След това, второ, как Европейската инвестиционна банка може да гарантира, че не се стига до припокриване на проекти с проекти, които не са възложени от комисията или пък се изпълняват в два различни региона, без да има координация между тях. Т.е. каква е координацията между проектите за помощ за развитие, които, за които отговаря комисията и онези проекти, за които отговаря Европейската инвестиционна банка. И за мен също е важно да науча дали е възможно да се изготви пълен списък на проектите, които се финансират от Европейската инвестиционна банка, а не се е, изготвя само списък с избрани проекти, е, които са успешни. По този начин, естествено, е, не се посочват онези проекти, които поради измами, поради неправилно изразходване на средства, не са били изпълнени или са изпълнени неуспешно и е, обикновено от такива проекти се посочват по-малко. Та, в тази връзка ме интересува е, колко проекти е, вие трябва да е, отчислявате от съответните пера в бюджета и колко са неуспешните проекти. Това е моя първи въпрос е, в е, този кръг от въпроси. Разбира се, искам да попитам колко кредити и колко средства за гаранции трябва да отчисляват. Благодаря ви, господин Калфин. Благодаря, господин председател. Аз а, а, изготвям доклад по а, външния мандат на Европейска инвестиционна банка. Повечето от въпроси са включени, така че няма много въпроси към банката. А, във връзка с направеното през последните месеци. Сега сме на последната фаза от това, което обсъждаме. Искам само да кажа, че вие повдигате много важен въпрос в дискусията с Европейска инвестиционна банка днес и ще се радвам, ако в най-скоро време Европейски парламент приеме разширението на външния мандат на банката. Защо? Защо защото ще има мониторинг върху проектите, които се прилагат, ще има много по-голяма прозрачност, много повече изисквания за участие на е, местни партньори, когато се е, работи особено с страни извън Европейския съюз и резултатите е, трябва да бъдат съобразени с политиката на Европейския съюз, например политиката за развитие и всички останали цели по Лисабонския договор. Но е, ние трябва да имаме предвид, е, че когато се работи извън Европейския съюз, особено в е, бедни страни, и то много бедни страни, Обстановката е специфична. Аз не искам да търся оправдание за неправомерно използвани средства. Трябва да имаме предвид и конкурентоспособността на Европейската инвестиционна банка в тези региони. Е, защото всички изисквания за накоплаците, е, защото Европейска инвестиционна банка трябва да избягва всякакви е, данъчни убежища. Когато говорим за консултация с местни партньори, все повече информация за обществеността, но все пак трябва да стане ясно, че това намалява конкурентоспособността на Европейска инвестиционна банка, особено когровска основа. Другия въпрос е дали проявяваме интерес е, като практика, като, например, включване на фондове от Европейския парламент, например, е, Европейския фонд за развитие или собствени средства на Европейските, Европейска инвестиционна банка, които са често търговски. Според мен е добре да приемем унифициран подход, да има сливане на средствата от европейски фондове и търговските средства на е, банката. Трябва да мислим какви резултати ще постигнем, възможността да се работи с тези банки и най-вече е, политическите изисквания към тази банка, които съчетаваме с е, ограничения, когато настояваме за по-голяма прозрачност. Ще се радвам да продължим тази дискусия и се надявам е, тези е, забележки да бъдат включени във външния мандат на банката. Благодаря. Така, е, председателя, виждам, че никой друг депутат не иска да вземе думата и господин Кинс, е, директор, представлява Европейската комисия. Може би той иска да каже нещо, показаното от госпожа Греслер. Искате ли да вземете отношение? Искате ли да вземете думата? Uh, Благодаря много, господин председател. Изпратихме писмо след изслушването на комисара Пиволц преди две седмици. Нека да ви обясна как дадат нещата. Във вътрешното споразумение, в което се установяват отношенията, държавите членки отделиха 430 е, милиона С подпомагане на комисията за инструмента за развитие. За седалища, за персонал и така нататък. Е, има някои приходи от ликви, които са не повече от 2 милиона евро годишно, т.е. много малки суми. В вътрешното споразумение се казва, че тези разходи, тези суми трябва да се използват за администрация, а не могат да бъдат насочени към проекти. И ние а, поискахме от държавите членки становище и съответно след това комисията взима решение. За 2008-2013 година тези средства ще се използват за функциониране. Ние взехме решение през 2008 решение за 181 милиона за местни а, е, е, служители, служители тук с а, е, временни договори. Всичко това е включено в органиграмата и всички на всички се заплаща по начина по който се заплаща на служителите, които са извън бюджета на Европейския съюз. Всичко инструмента финансира около 55, 50% от делегациите в АКТБ. в, в, в много случаи не, не става дума за нови постове, но нека не забравяме, че по силата на а, политиката за развитие с броя на постовете се увеличи с 50% и всичко това е, всичките цифри са на разположение на Сметната палата за контрол. Благодаря ви, госпожа Греслер. Като се има предвид, че все пак бяхме добронамерени. Искам да се върна към тази история с лихвите. Прието ли е вие от приходите от лихви да финансирате назначаването на персонал? Аз бих забранила това, защото идеята изобщо не е добра. Тези средства всъщност са предназначени да, за да бъдат изразходвани. Как така се стига до там, че вие от приходи от лихви финансирате назначаването на персонал? Vous voulez répondre може и набързо да отговорите на въпроса. Това, това е записано в правната основа. Преди ФРЕ можеше да се финансират проекти с приходите от лихвите, но сега в вътрешното споразумение което е подписано с държавите членки, се казва, че тези приходи не могат да се използват за проекти, а само за персонал. Така че това е правната основа. Сега, има много странни неща във всичко това. В крайна сметка се... не знаеме за какви структури става дума. Между правителствени, общности, бенефициенти. Аз съм се борил, защото Е и, и, и Б да, а, да, да плаща гаранциите за външните си действия. Така че мисля, че трябва да започнем от самото начало, да почнем от нула а, по финансирането на развитието. Сега не знам дали някой ден ще влезе в сила таксата за финансовите сделки, с която може да се. с която вероятно ще се плащат разходите по развитието, но мисля, че нещата трябва да започнат от нула. А сега давам думата на госпожа Бартон за а, благодаря ви. Ще се опитам възможно най-добре е, да отговоря на основните въпроси и е, съм открита за допълнителна информация, ако ме попитате след заседанието. Сега, колкото до... Е, аз мисля, че вие всъщност говорите за съобщаването на резултатите. Нещо, което е особено важно. Аз виждам, че колегите наистина са направени усилия за това как се съобщават съобщава на обществеността и на вас е, какви са резултатите. Е, и е, всъщност виждаме списъка от проектите на страница 76. Виждате, че е, предизвикателствата са големи. Аз признавам, че можем да направим и нещо повече. Искам да поставя ударението върху една област на страница 49. Виждате нашите усилия за създаване на работни места, проектите в телекомуникациите. Но, надявам се, може да се подобри подобри. Ако се върна тук до година и се окаже, че няма подобрение, значи, че има основания за критики. Сега, по някои други въпроси за прозрачността, например. Аз трябва да кажа, че преди това бях член на управителния съвет на банката и като член настоявах за това, за прозрачността и в край на краща се публикуват протоколите от срещите е, на управителни съвет. Аз съм работила в развитието и сега се приспособявам към банката. Обаче понякога има бизнес съображения, свързани с търговска тайна и не може всичко да съобщаваме и трябва да приемем това. Има друга област, която е предизвикателна за нас. Това е за което каза господин Калфин. Всъщност, липсата липсата на прозрачност не толкова е свързана е, с търговски съображения, колкото че нямаме достатъчно човешки ресурси. Е, трябва да се види всяко отпускане на е, заем. И е, в общи линии някои получават 250 евро. Ние всъщност трябва да насочим ресурсите си към мониторинг и трябва да създадем нов отдел за мониторинг и това е основание за допълнителни назначения. И всъщност ние това е в противовес на критиката, за това, че по-разширена стратегия ще ни даде възможност и най вече на управителния съвет да разбере, че трябва да има мониторинг. Защото критиката се дължи на това, че не се разбира банковото дело, а не толкова на пропуски от наша страна. Колкото до злоупотребите и процесите свързани с злоупотребите, аз имах възможност преди заседанието да говоря с колега от комис... комисията комисията за допълнителни проверки. Сега говорим за пето ниво. Е, на пето ниво дадена организация може да бъде включена е, в черния списък. И е, е, сега е, е, да се стигне това високо ниво е сравнително рядко. Обаче на по-низките нива трябва да се подобри мониторинга е, е, от три години работи в управителния съвет. Трябва да има повече процедури срещу измамите. Е, и това също създава допълнителна работа за нашите служби. Това са тежки, сериозни процедури, но трябва да се търси баланс и трябва нашите ръководни органи да се споразумеят по приоритетите във връзка с, с е, измамите. Е, е, сега регу, регулаторните механизми за мониторинг, въпросът е как сме сигурни, че проектите отговарят на целите си. Е, тук има различни нива, има улеснения за инвестиране и те трябва да бъдат разгледани като цяло. Е, има области, където се поставят цели, които могат да бъдат завишени, но е, сега в момента процедурата по мониторинг е много подробна, особено по финансирането на проектите, а има и физически мониторинг – мисля, че точно това беше сърцевината на въпроса ви. И накрая, накрая, когато се изготвя доклад по приключването на проекта, ако искате документи, предлагането е голямо. Сега, въпроса за припокриването, може би има и противоречия с комисията, с комисията и с други. Мисля, че ключа е координацията. И мисля, че е, е, е е, през последните 3-4 години имаше напредък в координирането с държавите членки и с е, финансовите институции, които финансират развитието, а също така банката и комисията. Но е, всъщност за разширението на външния мандат трябва да кажем, че координацията с комисията може да се подобри и аз разглеждам това като една от моя една от моите основни задачи. Да има по-близка координация с комисията, и да се види е, кога, например, банката трябва да изпрати представители в своя делегация е, за по-добро сътрудничество с дадена страна. Или можем да работим в по-близко сътрудничество с комисията. До година, като се върна, се надявам да съобщя за по-голям напредък. И последния е, ми. А, отговор е във връзка с измами и е, примерно да речем как се ощетоведяват те. Примерно в нашия департамент се наблюдава дали има неизправности. Тези неизправности са рядки, са редки, понякога са свързани с политически риск в дадена страна. Сега за измамите има различни, е, им, им, има дела, които текат в момента. Не мога да споменавам имена, защото има тайна върху тях и не мога да предпоставя нищо би било кратко е, е неправилно. Имаше дело, е, е, може би знаете за него, СДИ е, е, с държава членка и банката беше страна, е страна по това дело. Аз се впечатлих от отговора на Сиди защо, ако бяха взети правилните мерки, е, е, щяхме да се съобразяваме в по-голяма степен с процедурите и за бъдеще ще работим така има случаи, при които не са установени такива случаи е, поради средата, в която се действа. Е, и може би щяхме да предприемем съответни действия, ако ги бяхме установили. Чакам допълнителни въпроси. Е, благодаря, госпожо генерален директор, каза председателя. Благодаря ви за изказването и за присъствието. Благодаря на докладчика на комисията. Приключвам тази част от нашето заседание и прекъсвам заседанието за 3 минути, докато се сменят председателите.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 ще извършим първоначална проверка на проекто становището. Това становище ще трябва да бъде разгледано в Комисията по економически и парични въпроси на 15 март. Така че ние трябва да гласуваме по становището на 28 февруари. Предлагам докладчикът да даде някои пояснения. Euh, Благодаря, господин председател. Радвам се, че имаме представител на ЕИБ, господин Доминик де Трайонкур, директор на институционалната политика. И нека да кажа с няколко думи какво е становището. В първите две алинеи смятаме, че Европейската инвестиционна банка трябва да увеличи дългосрочните стратегически инвестиции в Европа, тъй като има достатъчно опит в тази област. В точка трета казваме, че ЕИБ трябва да запази своя рейтинг от 3А, за да може банката да бъде наистина на висота е, споменавам го, защото това обяснява моето, моята позиция послед, в следващите първографи. Защото при дългосрочните стратегически инвестиции изискваме много от ЕИБ, а в крайна сметка ЕИБ трябва да си остане банка и ако степента на, степента на риск не отговаря на класическото банкиране, то тогава смятам, че е, ЕИБ няма работа в подобни стратегически инвестиции. В а, статута на нашата комисия са записани се, запис, се записан, са записани нашите пълномощия спрямо Е и Б. Така че Европейският парламент чрез своята комисия по бюджетен контрол контактува с Европейската е, инвестиционна банка и определя е, правила. Ние не успяваме обаче да наложиме на ЕИБ е, надзорен контрол. Нека да обясна. Е, на времето е, обсъдих проблема с председателя на банката. ЕИБ трябва да има регулаторни функции, както а, всяка национална банка. Но от друга страна тя има структура, отговаряща на Международна банка, т.е. на а, нещо като Европейската банка. И за това е, няма пруден, контрол а, на в а, параграф 6 се казва аз и аз разговорих с това с господин Мещат а, Аз зададах въпроса на съвета. Съвета ми каза, комисията не ме е сезирала. Комисията не иска да ни сезира, защото да, да сезира съвета, защото смята, че няма ам, множество в а, между държавите членки. В моите две изменения, които бяха прияти от Комисията по економически въпроси, бяха отхвърлени от трилог. Тоест, исках тези точки да влезат в Европейски инструмент за надзор на кредит. Е и Б е структура, структурата и правилата на ИБ са залегнали в разпоредбите на договора и за това не могат да се направят съответните промени, т.е. не можем да из... не може регламента да бъде изработен от Европейската из Европейската банка. Така че ако Комисията може да, да направи предложение на съвета и съвета да вземе решение. А ако не, аз предлагам ЕИБ доброволно да, по, да поиска да бъде надзиравана от а, независим аудитор или от Европейската Централна банка. А, защото от една страна е необходимо да се, да се правят дългосрочни инвестиции, европейските облигации, например. Но трябва да, да внимаваме много, защо, защото има гол, много голямо неясност. От една страна имаме европейски облигации за дългосрочни инвестиции и проекти и европейски облигации за ам, национален дълг. Така че трябва да помислиме откъде може да се финансират инфраструктурите, има необходимост за това, да разполагаме с необходимите инструменти, може би трябва да създадем и два допълнителни инструменти и за това в параграф 6 казвам, че Европейската комисия трябва да възложи на Европейската инвестиционка банка едно един анализ, един преглед и в Люксембург има хора с огромен опит във всичките тези области, т.е. да се изработи едно изследване, едно проучване за финансиране на големи инфраструктурни проекти – къде където да бъдат включени всичките инструменти, безвъзвездни средства, освобождаване на средства и така нататък. И това да, пос, да послужи за а, на размисъл на цялата Европейска комисия за по-нататъчното. Сега, освен госпожа Греслер, има ли някой друг, който иска да вземе думата? Добре. Пред, предлагам ви да, чукаме, да чуем първо господин Кур от името на Европейската инвестиционна банка, след това може би господин Казони от името на комисията. До господин Кур. Благодаря, господин председател. И аз искам да взема отношение по двете основни точки в становището на господин Оди Първото е надзор, второто е възлагането на проучване по финансирането. Специално за надзора има така широко съгласие с вашия докладчик и това е от години че банката е открита към всяка допълнителна форма на надзор, ако, но има много голямо ако, е, това е, може да се обоснове е, с, с клаузи от договора. Искам обаче да подчертая две неща, както обикновено при подобна дискусия. нито една от международните финансови институции не се надзирава и второ, няма вид надзор е, който да е приложим, ще се върна към това, е, и нито един е, национален дългосрочен инвеститор няма да бъде наблюдаван, както Европейска инвестиционна банка е наблюдавана тук защото надзора, както се упражнява сега, е, трябва да защитава е, вносителите и е, това не се осъществява по същия начин върху национални банкови институции. Това е причината, поради която ние сме в съпоставима позиция с всички останали колеги от банковия сектор. Но нашата позиция е по-силна, защото договорите и статута на Европейска инвестиционна банка предвижда независим надзорен съвет. Това е рядко явление. Е, този надзорен съвет е нещо много важно и се подсилва по силата на Лисабонския договор с допълнителни членове, които трябва да са работили вече като аудитори и ние, разбира се, разчитаме и на външни аудитори. Така че, първо, има нещо, което вече е на лице, което е по-голямо и по-силно от всички е, съпоставими банкови институции. Това не означава, че ние не желаем да отидем по-напред. Ние сме готови да отидем напред, но както е, каза докладчика, е, трудно се постига необходимото единодушие. Може би европейско Европейската централна банка трябва да осъществява този надзор. Това би било най-нормално. Може би трябва да търсим и альтернативни, альтернативи. Както вие казахте, ние говорим за нова банкова институция, но в момента нямаме просто капацитет за да го направим. Така че преди две години ние е, предприехме е, диалог е, с надзорната институция в Люксембург и така се стига до допълнителен елемент в надзора. И след кризата ние получаваме възможност за рефинансиране от Европейската централна банка. Е, това рефинансиране е, предполага изисквания, които са допълнителни и които сега се прилагат към надзорния орган в Люксембург. Така че това съответства на вашето предложение. Е, ние ще имаме проблем с договора, както е вписано. Тоест, не е вярно, че ние нямаме външен надзор и не знам, е, е, ако има още 3, 4 или 5 е, органа, това ще бъде най-добрият вариант. Но все пак може да се вземе предвид, примерно, Европейска централна банка и, или засилване на работата с Европейския банков орган или с национални надзорни органи. Съвсем накратко, по препоръчаното изследване за нови инструменти за финансиране на инфраструктура, да, ние сметаме, че това може да се направи. Да, е, ние работим по този въпрос. Е, работата, която в момента вършим съвместно с комисията, и анализите, които в момента правим на възможността е, за създаване на нови финансови инструменти е, за събиране на средства за европейския бюджет през следващата финансова рамка, това е, отговаря на изискванията за това изследване, което може да се разшири и да се формализира и да отговаря на вашите изисквания в дадената рамка се говори само за е, перото инвестиции в европейския бюджет. Това не е въпрос на банката, а на комисията. И не на последно място се говори за облигации, за еврооблигации, облигации на нашата банка. Това са изключително различни неща. Зад тези понятия се крие различно съдържание, объркването е голямо. Искам само да ви кажа, че облигациите от нашата банка са еврооблигации. Нищо друго различно от еврооблигации. И година след година ние отиваме до 60 милиарда годишно. И когато говорим за идеята на президента, председателя Баросо за облигации за проекти, Project Bonds, искам да кажа, че това не са евробондс, това всъщност са облигации за тези, които разработват проекти за развитие или от частния сектор, т.е. нито Съюза свързан с тях, нито държавите членки, нито банката. Така че това не са еврооблигации, а облигации за проект. Сега господин Юнкер има нова идея за облигации за суверенен дълг или господин Делор имаше идея за облигации за разширение на европейския е, бюджет. Говорим за Баросо облигации, Делор е, облигации, Юнкер облигации, но те не засягат нито държавите членки, нито европейския бюджет. Благодаря. Господин Казони. Благодаря, господин председател. Е, бих искал също да се спра на тези два проблема. Първо бих искал да благодаря на господин Оди, който направи едно много ясно резюме и обобщи е, положението и въз... за възможността е, да се осигури, да речем, надзор от страна на на Европейската инвестиционна банка от страна на Европейската централна банка. Но разбира се, има някои политически проблеми и някои правни ограничения. Може би трет, е, третото решение, третата опция, която предлагате е добрата, т.е. да има друг орган или е, сега един е, независим е, външен аудитор. Може би не е точно това, но да видим нещо национален, някакъв национален орган. Трябва въобще да, да обсъдим този въпрос. Що се отнася до новите финансови инструменти, ние работиме в тясно сътрудничество с ЕИБ за тяхното изработване и те ще бъдат много важен лост в изработването и очертаването на следващата многогодишна финансова рамка. Е, в момента работиме по въпроса свързан с облигациите за проекти и е, търсиме начин за набиране на средства от частния сектор с е, цел е, осъществяване на проекти. Работиме заедно с Европейската Централна банка по концепцията на тези нови инструменти. И благодаря. И мисля, че тази работа върви добре, тъй като Европейската инвестиционна банка има много голям опит по структурно при взимане и прилагане на структурните мерки. А, вие сте ако се увеличи степента и обема на финансовите инструменти, които използваме, трябва да се увеличи и а, прозрачността. И ние работиме по това и целта е да създадеме нови а, правил, правила за отчетност пред парламента за да може да се извършва наистина един задълбочен и изчерпателен контрол. Благодаря, господин Касани. Има четири изказвания и след тази точка предвиждаме освобождаване от отговорност на агенциите да обсъдим, така че за всеки по две минути. Госпожа Гресле, Европейската инвестиционна банка поема отговорност за 19,2 милиона от европейския бюджет и е, мисля, че това е отразено и в доклада на господин Калфин. Жан Пьер, мисля, че трябва да пишем нещо подобно и в твоето становище във връзка с е, задължението за отчетност и за прозрачност. Това са неща, за които трябва наистина да се обърне внимание, защото създават проблеми. Имам един въпрос към Европейската инвестиционна банка. Какво трябва да се разбира под субсидиарис? Аз е, съм го виждала преведено като филиали, а в е, финансовия регламент, в новия проект е, ЕИБ играе важна роля. Комисията е, укрепва ролята на ЕИБ още повече и иска да и възложи за управление и други части от бюджета на Европейския съюз. Така че въпросът е как е, в бъдеще да се отнасяме към ЕИБ, какво да бъде е, сътрудничеството ни с нея и също така има и част финансови инструменти, където Европейската инвестиционна банка трябва да получи мандат за управление. И тук въпросът е какво се си представяте по тези финансови инструменти? Благодаря. Господин Гайер се отказва от е, изказването си. Госпожа Херцог получава думата. Благодаря, господин председател. Аз съм е, докладчик сянка на господин Оди.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 мисля, че трябва да се оказва подкрепа винаги на европейските политики. Искам да посоча още веднъж, че за мен дейността на е, Европейската инвестиционна банка е изключително важна, особено когато става дума за изпълнение на целите. Аз съм напълно е, съгласна с изказаното тук твърдение, че ако Е и Б е, трябва да въведе повече пари в системата, то тогава трябва да гарантираме нейното коректно функциониране. Има предвид на Е и Б да се предвиди и повече прозрачност там и да се направи още нещо във връзка с надзора. Както предлага господин Оди, ние трябва да се опитаме да вървим в тази посока на засилен надзор. Дори и е, да сме на различни мнения, какъв е, вид е, надзор трябва да се извършва тук. Господин Оди предлага Европейската централна банка като надзорен орган, обаче ние не можем да приемем, че Европейската централна банка разполага със съответна система и не смятаме, че тя тук може да е, играе някаква роля. Не става дума тук е, е за обща европейска институция, защото 10 е, държави членки на Европейския съюз не са членове на Европейската централна банка. Така че е, повече от 10 държави в Европейския съюз, е, т.е. членки на Европейския съюз, не участват в Европейската централна банка банка. Идеята иначе е интересна, обаче смятам, че предвид договора ще бъде много трудно да си представим как този надзор ще се осъществява на практика. Ако да, то тогава трябва да се изяснат още някои въпроси. Освен това, смятам, че е, Европейският банков надзорен орган, който е независим, е, е една интересна идея, обаче това не е надзорен орган в същинския смисъл на думата. И тук възниква един важен въпрос, с който ще трябва да се занимаем по-подробно в бъдеще. Мисля, че ще бъде важно правната служба на комисията да проучи как може да изглежда пътят в бъдещето. Ние за сега не виждаме някакви възможности за решаване на този проблем. Може би и националните банкови надзорни органи е, могат да бъдат привлечени тук е, по системата на ротация. Целите са ясни, обаче е, пътищата за постигането им все още не са ясни и затова молим комисията да намери разумно решение, което да функционира на практика. Благодаря казва председателя. Тук а, е, трябва да се консултираме. Давам думата на господин Шацимакакис. Аз е, ще продължа думите на колегата Херцог, е, а именно ще продължа с надзора. Аз не съм също убеден, че ЕЦБ е подходящият надзорен орган. Но имаме нова архитектура, която като парламент подкрепихме. Това е Европейският орган за банков надзор. И мисля, че господин Кракур посочи надзора в Люксембург. Така че е, това, което е написано, че няма никакъв надзор, не е правилно е, и до толкова трябва да бъде прецизиран доклада. И е, може би да намерим подходящия партньор в Европейският надзорен орган. Аз искам обаче да посоча точка 6. Господин Кранкур преди десетина дни в моята политическа група участва в изслушване на тема бъдещо финансиране и е, тук е, еврооблигациите играеха роля. Той е, изнесе един наистина прекрасен доклад и е, първо бяха, бяха направени разлики между различните видове еврооблигации, защото много често те се смесват и в много държави членки е, са, така да се каже, мръсна дума. Обаче как да бъдат е, е, всъщност е, осигурявани е, при пазарни условия е, облигации на на бе това не е толкова лесен въпрос и тук може би трябва да се изслуша господин Юнкер. Ние би трябвало като комисия да се занимаем също с тази тема. Господин Кранкур, не знам дали присъствахте, но на предното заседание ние говорихме по темата дисчарч и по е, недостатъчните възможности на Европейския съюз е, да поддържа проекти, които се финансират от Кохезионния фонд. Години наред Европейския съюз не е в състояние да да създаде истинска европейска добавена стойност. Проект, чрез проекти финансирани от банката това, че е възможно. И това, което ми хареса във вашия доклад и смятам, че в колко би трябва да се занимаем подробно с този разбор. Доклад аз мисля, че в този доклад много често се представя съвсем правилно грант, а въпросът тук е в блендинга, в правилния начин на смесване между грант и Green Loan. Аз мисля, че банката може да направи това по един чудесен начин. Аз днеска след, утре след това ще чуя госпожа Геге Куин и ще установим, че това, което функционира наистина добре, тези инструменти за раздел, пределяне на риска, всичко това може да мине в размер на 15 милиарда през Европейската инвестиционна банка. Това са неща, които отдавна действат на пазара, но тези инструменти се използват много малко от нас. А, предлагат много повече ефективност и според мен трябва да се занимаем тук с тази тема. Благодаря. И последният оратор, господин Калфин. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че като цяло ще отговоря на предложенията и е, на господин Жан Полоди по доклада. Е, но преди това Нещо във връзка с регламента и надзора. Обикновено надзор е необходим, когато има системен риск. Мислите ли, че Европейската инвестиционна банка има системен риск, за да има надзорен орган, който да наблюдава този риск? Трябва по-голяма прозрачност, безспорно, но трябва да съпоставим регламента на Европейската инвестиционна банка в, съпостав... да, да го съпоставим с регламентите на други международни инвестиционни институции. Като говорим за прозрачност, трябва да видим как да се осъществява тя. Може би доброволно представяне на информация, това може да бъде нещо положително, но пак съпоставимо с е, други е, международни инвестиционни институции. Сега, е, системният риск не е свързан само с Европейската инвестиционна банка, въобще с международните инвестиционни институции. Е, и този дебат е интересен. Хубаво е идеята да получим идеята на банката върху финансирането на инвестициите. Искам да кажа, че при економическата криза възникнаха идеи за инструменти, които се оказаха успешни предвид приоритетите, определени за Европейския съюз. Но когато говорим за инвестиции и перспективата за инвестиции, първо искам да разбера каква е финансовата перспектива, предложена от комисията. Трябва да бъде предложена тя към средата на годината. Да се види кои са приоритетите на инвестициите, какъв е обхвата на инвестициите, е, съобразно мнението на комисията и да видим как можем да ги съчетаем с възможностите на банката да участва в тези инвестиции. И мисля, че в тази рамка Б може е, да постигне добри резултати. Но все пак приоритетите за Европейския съюз трябва да дойдат от Европейската комисия и съм любопитен да видя как ще бъдат отразени те в следващата финансова рамка. Е, благодаря, казва председателя. Господин Клиенкур, реакция, мнение? Не, не, мисля, че нямам какво да добавя. Съгласна съм с повечето от изказванията. Благодаря много. А, благодаря. А, е, същото ли се отнася и за господин Казони? Добре, тогава а, е, за заключение докладчика. Първо, а, е, по а, регулацията, правилниците. Аудита няма нищо общо с регулацията един, аудитор или ревизор е едно, докато е, регламентите е обществен орган, е, който преглежда регламентите всички държави членки. И ние говорим за Европейския орган е, за регулиране. Говоря за независим аудитор, защото 4 години търся публично решение, но тъй като няма публично решение, се обръщам към частни, е, частни единици, към частни, към, към, към частни органи. Това, просто това наистина е, е от къде. И на всички казвам, че ако не намираме решение, то е защото просто не искаме да намерим решение приятелски казвам на банката. Аз виждам отговори, по които се казва съгласни сме. Обаче в края на краищата не се намира решение. Господин Калфин, не става въпрос за някакви съмнения. Има прозрачност, има желание от страна на ЕИБ, която е населена с високо квалифицирани служители, но не е това темата. Просто трябва да има някаква система за регулиране, валидна за всички. Държавите членки, когато президент президентите на държавите членки, когато взема думата, казва при криза нито едно ведомство, нито един орган няма да действа без регулиране, включително и в парламента. Мишел Бърние каза, е, когато говорим за дългосрочни инвестиции, в му участваха италиански банки, е, немски банки, френски банки. Е, вие го питахте за регулиране и той каза, нито е възможно, нито е желателно да има специфични правила за банки за публично развитие. Защото Мишел Бърния каза, никой няма да остане без регулаторен орган. Банката няма регулаторен орган. Никой обаче не го казва. От 4 години го повтаряме. Аз аз съм съгласен да си оттегля измененията и да предложим някакво изследване или на комисията, или на органа в Люксембург. Като дойдох, е, видях писмото за мисията. Не знам дали сте питали Люксембург преди да го напишете. Люксембург е държава, където има много банки и представата на гражданите за Люксембург и за надзора в банките е, е такава каквато е. Няма сега тук аз да давам оценки. Не знам дали е най-добрата е, е, представа. Госпожа Херцог каза, нека да вземем регулаторни орган органи според а, а, сменящите се председателства на Европейския съюз или да се обърнем към орган в Лондон, защо не е, защо не е органа в Люксембург но трябва да има някакъв правилник, регламент, който да казва, че органа в Люксембург поема задълженията да бъде регулаторен орган. Аз нямам нищо против. Обаче, господин представител на банката, да ми казвате, че нямате регламент, защото няма е, хора, които си внасят спестяванията в банката, е, този аргумент просто някакси не, не, не ми харесва. Държавите е, членки били вносители в банката, обаче от капитала само 8 милиарда са от държавите членки. Това са публични средства, но че не били средства на спестителите. Е, вие нямате регламент не защото няма частни вносители, а защото сте наднационален орган. Нито един наднационален орган няма регламент нито Световната банка, нито ЕИБ. И ако го направим в Европейския съюз, ще посочим пример. Европейски съюз е пространство в света, което трябва да дава пример. И тогава се вписваме в великата европейска традиция. И за това искам да подкрепя колегите, които искат изследване, защото Евробонд Project Bond. Нищо не е ясно. Да се види какво можем да направим в частния сектор, в обществения сектор за дългосрочните инвестиции. Това е нещо много полезно. Сега по изменението за гаранции, Инге съгласен съм. Аз е, обаче не ги включих, защото като депутат имам предвид броя на буквите, на които имам право. Благодаря, господин Оди. Това е становище, могат да бъдат внасени изменения по него най-късно до 1 февруари 12 часа. И след това на 28 февруари ще гласуваме становището. Мисля, че ще има и двустранни разговори и консултации, така че е, може да се гарантира, че ще протече такъв процес между вас и Е И сега стигаме до последната точка за днес преди обед освобождаване от отговорност на агенциите. Колегата е, как е докладчик. Имаме 15 минути за тази точка от дневния ред. Първо едно малко встъпление от господин Оши от Сметната палата. Can you yes, thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Дами и господа, предлагам ви да разгледаме днес две агенции Европейския полицейски колеж и Европейската агенция по лекарствата. Първо, Европейския полицейски колеж, господин председател. Проблема беше обсъден вчера е, в рамките на освобождаване от отговорност за 2008 година. Нека сега поговориме за доклада на Сметната палата за 2009 година. Господин председател, трябва да ви разкажа случалото се през 2009 година, когато започнахме одита е, установихме, че има много големи закъснения при изготвянето на, на сметките, тъй като установихме, че е, фактури за 1 милион евро не бяха включени в е, баланса, в сметките. Просто всичко имаше една страхотна бъркотия. Трябваше на три пъти да провеждаме проверки в е, колежа, за да приключиме одита но междувременно беше назначен нов директор, беше е, назначен нов счетоводител, който идва от е, счетоводна фирма, така че сме, смет, сметната палата е, прие и надежността на сметките, но сметките на на, на, на колежа са е, наистина е, точни и извършени редни, но също времено е, се сблъскахме с известни проблеми. Средствата, е, не, които са били предназначени за обществени поръчки, които не са били освоени. Е, процедурата за наемане на лектори и на организатори на обичение не е била подложена на обществена поръчка. Вчера директора на колежа спомена, че много от тези проблеми вече са разрешени в в рамките на новия план за действие, който е изработен от управилния съвет. Това са няколко уводни думи, господин председател. Знам, че а, нещата върват към по-добре и се надяваме наистина през две, за одита за 2010 година нещата да бъдат много по-ясни. Сега нека да а, разгледаме въпроса свързан с Европейската агенция по лекарства. Таз, тази агенция е, е в Лондон и през 2009 година разполагаше с бюджет от 2000 евро от 200 000 евро Имам, искам да направя някои, така, да кажа някои положителни неща и някои отрицателни неща. Ако мога да, да, да, да спомена Мери Попинц. Нека да сложим лъжичка захар, за да преглътнем горчивата чаша, господин председател. Е, сме сметната палата смята, че агенцията по лекарствата е, е добре, е, е добре управлявана и финансовата система е изрядна. През 2010 година бе проведен независим външен одит на агенцията и в доклада, на този, в доклада на тези аудитори се, се казва, че агенцията функционира добре. Но ние имаме известни а, критики. По, по, по-специално свър... обществените поръчки, свързани с придобиване на информационни технологии и комуника... комуникационни технологии. Е, а, ние открихме грешки, които изискват допълнително, които изискваха допълнителна проверка. А, основната грешка, господин председател, и открихме при, в обществената поръчка в размер на 30 милиона за комуникационни технологии. агенцията не е, не е направила правилните изчисления на необходимите ресурси, така че аз а, помолих агенцията да напише писмо на, господ, на вашия докладчик, в който да обясни е, проблемите, да види какви е, трябва да бъдат, е, какви, какви са препоръките на Сметната палата. И Господин е, председател, сега очакваме да има подобрение при провеждането на търгове за обществени поръчки в областта на информационните технологии в тази агенция, която инак се управлява добре и чието сметки са редовни. Сега представителят на ЕМЕЯ. Представителят на СЕПАЛ, също и колеги от комисията – Господин Такала също е наш гост. за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа има и достатъчно експерти, които да отговорят на нашите въпроси. Първо давам думата на докладчика и след това има изказване от госпожа Макова и тя желая да вземе думата. Искат ли и други колеги думата? Виждам, че не в момента. Господин докладчик, наистина при това положение имате много време. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, аз от своя страна приветствам члена на Сметната палата, господин Ошея, директора на Европейската агенция за лекарствени средства директора на Европейския полицейски колиш и директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, който по-настоящем отговаря за съгласуването на дейността на агенциите. Първо искам да направя един коментар от по-общ характер. Е, както съвсем основателно беше казано, един от основните проблеми с агенциите е, засяга прехвърлянето на бюджетни средства е, при е, едни не се прехвърлят средства, при други се прехвърлят средства с много нули и трябва да се вземат мерки. Сега, специално за СИПОЛ не говорим за е, освобождаването от отговорност за финансовата година 2008-2009 е, и се проведе обща дискусия, когато е, говорихме по много въпроси, които сега няма да повдигам отново. Едва ли трябва да се повтаря дискусията от вчера и затова е, се въздържам от задаване на въпроси. Въпреки това, обаче, е, е, новия директор на СИПОЛ свърши добра работа. Е, той е на прав път и бяха направени много положителни крачки, но все пак трябва да се направят още неща. Трябва да има задачи, които трябва да се постигнат и в крайна краща, възоснова на плана за действие, ние ще продължим контрола и, и мониторинга. Сега, за Агенцията за лекарствени средства. Сега, въпрос е процедурата за обществени поръчки. Допускат се грешки, но все пак агенцията не е създала система, за да ги установява своевременно. Ако попитате какви са сумите и какви е, са процедурите, ще видите, че се стига до 22% от общия бюджет на агенцията. Друг въпрос, който ни безпокои, е, е, е недостатъчното използване на съществуващите процедури е, за независими експерти, които да оценяват лекарствените средства питам дали агенцията е, е, е, се опитва да се справи с тази задача. Вътрешния аудиторска служба възнамерява да посети Европейската агенция по лекарствени средства. Де, така, и искам да попитам и директора има и е, неизправности при назначаването на служители. Има кандидати, които не са достатъчно квалифицирани и това може да създаде риск, защото агенцията играе важна роля, е, особено по въпроси за общественото здраве. Та питам агенцията, е, предприема ли нещо, за да се справи с този проблем? Това е, което имам да попитам за сега, господин председател. Госпожа Маковей. И в двата случая, и при двата агенции, е, е, основен проблем остават обществените поръчки. В случаята при СИПОЛ, е, за които говорихме вчера, обсъдихме въпроса и в Комисията по граждански свободи. Искам да кажа, че тук в този парламент решихме, е, че 2008, е, е, а и 2009 година е имало много неясноти. В началото се каза, е, стана ясно, че има много сериозни и много често повтарящи се слабости. Не се знае защо. 2009 година продължават всички неизправности по обществените поръчки. Независимо от това, е, ние трябва да останем тревожни. Е, това са нарушения на правилата за отпускане на обществени поръчки, как се предоставят поръчките, подписване на договори, назначаване на служители и не се води никакво разследване. Никакво разследване и ние получихме отговор от директора на СИПОЛ, обаче в обаче не се разследват нито причините, е, нито е, личното участие е, в нарушението на процедурата през 2009 година. Сега, по Европейската агенция за лекарствени средства, в доклада на Сметната палата отново видяхме грешки, нарушения на процедурата по обществени поръчки, неправилен подбор на персонал, неправилни преговори, неправилни технически спецификации, е, на практика няма комитет за оценка и прочие. Много е хубаво, че и в е, двата случая чуваме за нещо възможно или предвидено, или планирано, или желано подобрение през 2010 година, но нека да не забравяме, че сега говорим за освобождаване от отговорност през 2009 година. Продължаваме да се тревожим от това, че липсва разследване и че има много чести нарушения при отпускането на обществени поръчки. Благодаря.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 Сметната палата за следното. В агенциите има около 5000 европейски служители. Така, за да имате предвид е, за какви обеми става дума. През последните години ние установяваме, че в агенциите винаги остават доста средства като излишък. Има около 6 е, агенции, които имат около е, приходи от лихви около 500 000 годишно. И това не са обичайните за подозрени като например службата за защита на марките и така нататък. Мен ме интересува как ще върви тази тенденция. Установихме това и през 2009 година, че всъщност агенциите разполагат с повече средства, които са им необходими. Благодаря. Бихте ли се спрали на този въпрос, госпожо Карцук? Благодаря ви, господин председател. Мисля, че в СЕПОЛ има голям напредък и всички сме съгласни с това, че те са тръгнали по правилен път. Но когато говорим за освобождаване от отговорност тук, ние... ние... Ние не, ние не предвиждаме, че, че тези хора, които в крайна сметка са, са виновни за тези е, наруш, нарушения, след това могат да минат в е, друга агенция и да работят там сега. Тези, които са работили 2008-2009 година в СИПОЛ, сега в момента може би работят в друга или ще работят в друга. Така че това, е, четвърте. те. Е, това е един хоризонтален въпрос. Крайна сметка тези защо, как, защо човек, който не, не е подходящ за си пол, би бил подходящ в друга европейска агенция? Мисля, че този въпрос трябва да бъде разгледан, защото има прецеденти. Защото това са европейски служители и в крайна сметка се, се прехвърлят от една агенция в друга и вероятно заемат и същите постове, господин Дой. Deutsch. Tisztelt. No, uh, this, this microphone doesn't work, yes. Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt... Господин председател, дами и господа, бих искал да повдигна два въпроса относно проблемите, които обсъждаме днес. Първо, аз съм изцяло съгласен с казаното от госпожа Макове и госпожа Херцог. Няма да, пов... да повтарям казаното от преждеговорящите. Казах, че го подкрепям. Въпросът, който трябва да обсъдим днес е въпрос или проблем, който засяга всички европейски агенции, трите, които разглеждаме днеска, но засяга и на практика всички други агенции и освобождаването отговорност на другите агенции. Случилото се примерно през 2005 се повтаря през 2010 и така нататък. Така че аз мисля, че ние трябва да разглеждаме и по-специфичните проблеми на всяка отделна година и корените на тези проблеми. Положението в СЕПОЛ буди загриженост и е, е на практика представлява един прецедент. През 2008 година финансовото управление на е, полицейския колеж е било много не, не, некачествено на тогава в отчета на сметната палата се казва, че е, нещата са били много объркани, с много нередности. И с година след това виждаме, че имаме на практика сходно положение през 2009 година. Но сега, в 2000, през 2010 година, е назначено ново ръководство на агенцията и задачата на това ново ръководство е да подобри нещата и те да не са сходни на положението, на което сме били свидетели през 2008 и 2009 година. Сега, а, а, е, ние трябва да разглеждаме нестата ретроактивно, но трябва също времено днес да установяваме дали грешките открити преди две години са поправени днес от новото ръководство на Сипал. За, за съжаление обаче през 2009 година сме свидетели на същата е, бъркотия и е, не, Същевременно, междувременно е назначено на ново ръководство, което има за задача да поправи нещата, да оправи нещата, така че ние трябва да си, да си зададеме въпроса какви стъпки да предприемеме, защото това, което се е случило тук, може да се случи и във всяка друга агенция сега, защото на, на, на практика ние раз, разбрахме и за грешките с а, известно закъснение и сега можем да отчетеме и а, мерките, които са приложени за отстраняването им. Хителеш удон зайли. И да отчетеме положителните мерки, предприяти от новото ръководство. Така че мисля, че, че трябва да просто да, да, да теглим една разделителна черта между нещата, случили се през 2008 и 2009 година и нещата свърж... и положението сега, да не смесваме двете, но и да внимаваме да се получаваме от предишния си опит. Сега, нека да видим как да продължим нашата работа до края на заседанието. Различни въпроси са зададени към различни наши гости. Има въпроси от общ характер, има и въпроси от специфичен характер. Въпроси във връзка с СЕПАЛ. Мисля, че няма представител на СЕПАЛ, но някой от комисията би могъл да вземе думата по темата СЕПАЛ за агенцията по лекарствата. Господин Пот е в залата. А, и има представител на СЕПАЛ. Извинете, извинете, сега ви видях. Започваме с въпросите на докладчика. Не, господин Такола, нека да бъде първи, като агенция, която координира всички останали агенции. Имам предвид Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Благодаря, дами и господа, за това, че поканихте агенците да присъстват на това важно заседание. Аз представлявам Европейската агенция за безопасност на работното място, обаче говоря като координатор за останалите агенции сътрудничеството с Европейския парламент е решаващо за агенцията. Ние получаваме обратна връзка от основните партньори в нашата работа и Европейския парламент като е, бюджетен орган е ключов партньор. Е, агенциите е, допринасят за постигането на целите на Европейския съюз и на държавите членки и е, трябва да сме сигурни, че е, те ще постигнат резултатите, които са поставени от, от правомощията им четирите агенции са различни. Общото между тях е, е самостоятелност и отчетност. Освен това, в управителните съвети има равен брой представители на съвета и на парламента. До сега всички агенции са били освободени от отговорност с едно изключение това показва работата на съвета и на парламента с агенциите. Ние е, се отнесеме сериозно към препоръките на Европейския парламент и се опитваме да ги приложим на практика колкото може по-добре. Всички ние е, година след година и крачка по крачка. Сега, е, специално за Сметната палата искам да кажа две неща от общ характер. Първо за прехвърлянето на средства. Агенциите много добре съзнават годишния принцип и се стремят да ги спазват. Независимо от това обаче, повечето от дейностите са многогодишни по естество. Както господин Же, представителя на Сметната палата, каза, на срещата в съвета за освобождаването от отговорност. И се радвам, че е, докладчика е съгласен с тази идея. Не може да има нула прехвърляне. Ние не можем да организираме, примерно, среща или рекламна проява в началото на годината, ако е, няма отправени покани е, много по-рано. И в последствие виждаме, че трябва да се направят промени преди окончателното изплащане на средствата. не. така че не може да плащаме предварително и другия вариант да се прехвърлят средства от година в година. Така че по-доброто планиране е, е ключ към намаляването на прехвърлените средства, обаче не можем да предвидим всичко. И второто, което искам да кажа е член едно за средствата а, ние трябва да сме сигурни, че разполагаме със средства, за да се изпълним задълженията към а, назначения персонал до края на годината. А, е, ние не можем да освобождаваме Персонала по средата на годината. Понякога има надценяване на средствата по член едно от разходите. Госпожа Греслер каза, че агенците се финансират от обществени средства има лихва по тези средства, но ние не можем да използваме лихвата. Е, те отиват обратно в комисията. Ние не можем да ползваме лихвите по средствата, които ни се отпускат. И накрая, е, ние сме е, съгласни с това, което каза госпожа Херцог. това е проблем за много агенциите, не само в СИПОЛ. Нещата са сложни защото ако няма решение на прокурор или на сметната палата, ние не можем да направим нищо. Ние трябва да е, запазваме данните, защото не можем да кажем, че нещо е било неправомерно в миналото в дадена агенция. Е, е, в агенциите ние изцяло е, се придържаме към отчетността и бюджетния контрол. Трябва да се учим от опита ни, от това, което ни е казал парламента и сметната палата. Контролът е важен, но не може да замени правосъдието. Агенциите се надзирават и контролират както трябва от управителните съвети, е, обаче Сметната палата, вътрешния аудиторска служба, е, парламентарни комисии, генерална дирекции в Европейския парламент, Европейския съвет и държавите членки и е, различни институции в държавите членки. Ние трябва да отговаряме на много институции и мисля, че все пак трябва нещо да се координира. Сметната палата предложи да се намалят посещенията за контрол. Във всички агенции вътрешния контрол работи както трябва. Той обаче трябва да се съсредоточи само върху най-необходимото. Може би да има по-малко контрол върху дадена агенция и той да се насочи към агенция, която се нуждае от по-голям контрол. Сега има е, една работна група, която е интеринституционална и която търси по-добро решение за бъдеще. Оценката, която беше направена от тази интеринституционална работна група за агенциите, потвърди положителната работа на тези агенции. Искам да подчертая два извода на работната група. Първо, е, че успеха на агенциите винаги трябва да се сподели с другите. Държавите членки играят важна роля в осъществяването на работата на агенциите чрез различни мрежи. Е, те не дублират е, съществуващи агенции в държавите членки, е, те ги допълват. И второто, което искам да кажа, от оценката на работната група, работата на агенциите е полезна и качествена. Това се дължи не само на, само на агенциите, но и на сътрудничеството с други, между които Европейския парламент и държавите членки. Агенциите наблюдават работата на интерституционалната работна група ние е, не сме член на тази работна група, но опитът ни може да бъде полезен и за това е, на хартия ще отразим наши идеи и ключови партньор, е, приоритети, които трябва да се разгледат от е, тази работна група. Следващата седмица ще се срещна директорите, ще обсъдим въпросите, които обсъждаме днес – е, заедно с членове на Сметната палата и интерституционалната работна група. Агенциите оценяват е, е, ключовото партньорство между институциите и се надяваме, че резултатите от Интерституционалната работна група ще реформират положително агенциите. Благодаря. Благодаря. Благодаря за тези подробни пояснения във връзка с агенциите. Сега предлагам да получим отговор към на въпросите към Агенцията по лекарствата. За тази цел давам думата на господин Боц. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на Сметната палата за добрите думи. Да, вярно е, че през 2009 година имаше допуснати големи грешки относно тръжната процедура за една обществена поръчка за 30 милиона евро и независимо от факта, че И че, разполаг, че разполагаме с една много стройна ревизорска служба, вътрешен одит и така нататък. много, греш, много грешки не бяха отбелязани, 40 на практика. So, се оказа, че просто не, не, не, неправилно използвана системата Excel. Сега аз не казвам за да се извиниме, но но ние след, след, след това а, отчетахме тази грешка чрез системата Excel, след това влезахме в преки а, преговори с отделните агенции и накрая търгът бе спечелен от онази фирма, която по принцип щеше да го спечели, ако не беше се вмъкнала тази грешка. След това Разбира се, раз това е нещо, което не трябва да се повтаря и ние не трябва непрекъснато да бъдем само в преки а, преговори с, а, а, тези, с представители на фирми за а, информационна технология, но винаги сме се сблъскали с проблеми в а, тази област. Защото независимо дали е агенция или някаква институция, когато имате работа с някакъв софтуер, оракъл или други, веднъж когато човек е хванат в, в менгемето на а, един софтуер, просто след това е много, много трудно да се организират тръжни процедури и да има обществени поръчки, защото е, обикновенно много трудно се минава от един софтуер на, на друг е, и ако трябва да минеме към е, друг доставчик, просто нещата стават прекал... се ускъпяват прекалено. Така че често спасението е в преките преговори. И въпреки, че нас ни критикуваха за това, на, на, на практика, чрез тези преки преговори, ние постигнахме значителни економии, които най-вероятно нямаше да постигнем, ако имаше само а, търг за обществена поръчка. Що се отнася до назначаването на професионалисти и избягването на конфликт на интереси, това винаги е било на дневен ред при нас. Ние прилагаме ни много строги критерии, по които а, опре, опре, определяме и а, пре, така правиме проверка на нашите кандидати, а, включително и към делегациите и то не само нашите служители, но и техните семейства. Всички от тях трябва да подпишат декларация за липса на конфликт на интереси. Но набирането на при набирането на персонал се сблъскваме с особени проблеми предвид правилника за назначаване на служители. Например, Европейски, Европейския парламент казва, решава, че няма да има да речеме допълнителен персонал и допълнителни средства. Но от друга страна има увеличение на, на броя на а, тестовете, които трябва да извършваме всяка година. И нека не забравяме, че всяка, всяка година европейският законодател създава огромно количество ново законодателство в нашата област, било в областта на е, фармакобдителността и така нататък. Така че, ако, тъй като ням, нямаме е, доста, доста, достатъчно е, персонал, трябва да се да, пре, да, да, да, да се обръщаме към агенции за наемане. Също, същевременно обаче вашите правила, правилата за служителите на европейските общности изискват да се назначават хората на най-низката позиция, за да им се даде възможност да растат в иерархията но от, друг, от друга страна на нас ни трябват строго определени експерти в, в областта на фармакобдителността, например. Така че е много трудно да, на, на, да, да, на, да, на, да, да набираме персонал измежду 500 и между 500 милиона европейци не можем да намериме достатъчно лекари, околози и така нататък, които да дойдат в Лондон, обаче да работят на най-низката позиция. Така че това е, е един проблем, който продължава да бъде на нашия дневен ред. Так, така че е, ние се е, се намираме в едно сложно положение, ние защото е, ние понасяме последиците от Е, е, грешките, които бяха установени от Сметната палата. също съще, същевременно взехме съответните мерки и е, укрепихме нашите отдели за а, е, организиране на обществени поръчки, които, като той трябва сега да да разглежда не само съдържанието на проектите, но да бди на процедурата по всички етапи на развитието. Госпожо Макове, вие имате въпрос във връзка с Apple или? Благодаря. Благодаря ви. Във връзка с казаното от Херцог, тези, които работиха в 2008 и 2009 година в СИПОЛ и в други агенции, имали са проблеми, са прехвърлени в други агенции в европейската система? А всъщност не може лица да се прехвърлят от СИПАЛ към други места на Европейския съюз, друга агенция. Какво място заемат в управителни съвети и вътрешните структури на агенциите? Ако няма вътрешно разследване, ако няма лична отговорност, ние не можем да спрем хората е, да е, се прехвърлят в други агенции. Обаче въпрос е каква управленска позиция заемат и защо списъка на хората, които са прехвърлени и къде. А, може ли комисията да отговори? А, може ли комисията да ни изпрати такъв списък или да помисли по въпроса? Може би трябва да помислите, по възможността да ни изпратите такъв списък. се пол, господин Бонфи. Сипол? Искате ли вие да отговорите? Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената ми възможност. И извинете, че отново съм тук. Ще се опитам да бъда кратък и няма да повтарям отново това, което пояснявах вчера. Ние искахме да бъдем освободени от отговорност за 2009 година, за това ние предоставихме необходимата информация на господин на докладчика, като обяснихме информацията и някои проблеми, които него го интересуваха. А ако Ние не възразяваме на а, събележките на Сметната палата, взимаме мерки, за, за да ги изправим. Съгласно Сметната палата, търговете за обществени поръчки не са били провеждани съгласно правилата. Независимо дали става дума за е, курсовете или за закупуване на мобилни телефони или така нататък. Преди всичко трябва да изработиме наръчник за обществените поръчки, трябва да обучиме хората и чак тогава да организираме е, тръжните процедури. Това не можа да стане до края на декември. И сега трябва да организираме отново търк, който не успяхме да проведеме в края на миналата година. Трябва Надяваме се, че цел, целият, целия, целия процес, който ще трябва да започне отново, ще бъде заключен до провеждането на следващия одит. А, що се отнася до а, бившото председателство, да, до бившото ръководство, бившия директор вече не е на служба при нас, неговият помощник се е, пенсионира и в момента провеждаме разследване. Съще, същевременно Йолав е, провеждаше разследване и започна процедура пред британските власти, нещо, което е извън сферата на моите е, компетентности. Що, що се от, отнася до е, разходите, и а, временните договори. Някои договори изтекоха до края на 2009 година и не бяха предо... продължени. Що се отнася до дерогациите, комисията се съгласи с а, някои а, от тях, а с а, други не. Що се отнася до предложението на директора и управителния съвет се съгласи с това. Ние изработваме правилата и а, предлагаме една рамка за партньорите си от а, държавите членки. И повечето от дейностите на СИПОЛ ще, ще се провеждат в рамките на тези споразумения. Това е голямата промена. Що се отнася до новия подход към споразумението за финансиране. Що се отнася до преноса или прехвърлянето от една година в друга, през 2009 година разполагахме с 6,8 милиона тази година с тази сума е 7 милиона и, 100 хиляди и прехвърлянето е само 30% за разлика от по-високите прехвърляния в предишните години. Едно от е, важните, така от по-обемните прехвърляния са свързани с изпълнението на а, програмата от Стокхолм. Защо не са били освоени средствата през последните години? Първо е имало а, а, така свръх, е, свръхоценка на дейностите, които можехме да организираме в областта на обучението. От, от една страна държавите членки искат да се организира обучение, от друга страна те не разполагат с необходимите бюджетни средства да изпратят свои студенти или свои стъжанти. Значи всички имат еднакъв достъп до обучението, но не разполагат с възможности да могат да изпратят свои стъжанти. И сега ще продължа много по-бързо. В Сметната палата повдигна много въпроси, свързани с ал, а, не освоените пари. Същевременно издадахме нов наръчник за работа в агенцията и за набиране на персонал. Наистина не сме, далеч не сме е, съвършени. Е, сега в момента провеждаме реформите и от края на юни нататък ще преминем към фаза на консолидация. Смятаме обаче, че, сме, е, че може да, ни, да бъдем освободени от отговорности, тъй като сме взели необходимите мерки. Е, Сега искам да дам думата на господин Алши за да отговоря на въпроса на госпожа Гресле. Благодаря. Госпожа Греслер е, всъщност е, говори е, за това с какви средства разполагат агенциите до края на всяка година. От години наред Сметната палата наблюдава този въпрос и всъщност винаги се чудим откъде идват е, тези е, касови наличности, е, огромни касови наличности. И това е по-големия въпрос за Европа европейските граждани. Е, защо от година на година се прехвърлят тези огромни е, касови наличности и не се използват? Е, и въпрос повдигнат от госпожа Греслер. Отговорът на Сметната палата е, когато направихме проучване по бенчмарк за европейските агенции за финансирането и както се каза вчера от ваши колеги, е, въпроса за касовите наличности е, трябва да се поручи в последствие. И за това е, Сметната палата изцяло съзнава този проблем и много внимателно ще го разгледа във връзка с всички агенции на Европейския съюз. Благодаря много. Благодаря. Времето доста напредна и трябва да вземем предвид е, и работното време на преводачите, но все пак моля за 2-3 минути, за да може господин е, Ставракакис да е, представи накратко своите заключения като докладчик. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя за сега. Само искам да изразя своята благодарност към а, е, господин Оша, а, е, който а, е, отговаря за тези въпроси в Сметната палата, на директорите и на съдиректора на мрежата от агенции за участието в обмена на мнения тази сутрин. Благодаря ви много. В такъв случай е, е, приключваме сутрешната сесия на нашата комисия. Ще се видим в 3 часа, когато ще говорим за е, научни изследвания и развойна дейност. Приятен апетит на всички!